Добро утро. Ще започнем с дневния ред. Точка 8. Освобождаването от отговорност. Днес ще говорим по глава 8. Господин Милиони се е тук и комисарят Стилиан Аврамополос са тук. Приветстваме тук и генералния директор Рюте. Всички ви приветствам с добре дошли. не чувате ли? Да, приветствам с добре дошъл и господин Графит от ГД Бюджет. Господин комисарио, приветствах ви с добре дошъл. Нашият докладчик е колегата Целер и господин Милионис ще получи думата по глава 8. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, за първи път Сметната палата проучва сигурността и гражданството като глава от годишния си доклад. Е, Гражданството съставлява 30% от бюджета и се разходва от 12 децентрализирани агенции. Сметната палата аудитира ги аудитира индивидуално и публикува резултатите в специфичния годишен доклад. Нашето становище е положително, що се отнася до разходването на разходите за 2015 година. Останалата част от бюджета е 1,5 милиарда или 1% от европейския бюджет. Обхваните са различни политики, фокусираме се върху миграцията и а, сигурността, а, които съставляват около 1,8 милиарда евро. Като се вземе предвид а, малкия дял от европейския бюджет, ние сме извършили различен вид одит. Не сме открили грешки в тази област. Това е защото транзакциите, се които са аудитирани, се изчисляват възоснова на нивото на грешки за целия бюджет. Комисията упражнява контрол, свързан с финансовия регламент. На, нашата проверка не е открила някакви слабости в тази област. Ние преразгледахме оценката на комисията за разходването на средства по фондовете. Фокуса пада върху описанието и ем, не са включени ем, достатъчно данни за ефективността. Така съществува риск, че някои от програмите с ефективни системи са ем, били изчетени от комисията за достатъчно достоверни, като не се слага фокус върху последващите проверки на комисията. По време на нашия аудит ние установихме, че комисията е извършила последващи проверки само по 13 от приключените програми. Сметната палата не извършва само проверки на разходите в тази област. Ние увеличаваме капацитета си и извършваме а, проверка на постигнатите резултати в областта на ам, повишаващия се ам, повишаващата опасност от тероризъм, както и по отношение на а, бежанците. Освен това, сме започнали и одит на мерките, свързани с противодействие на радикализацията. Благодаря ви. Благодаря ви. Искам да посоча, че господин Аврамополос е тук за първи път в рамките на освобождаваната отговорност. Благодаря ви, че отговорих на нашите въпроси. 48 въпроса сме ви задали за за, милион, за 1,8 милиарда евро. Виждате, че взимаме на сериозно вашия ресор, искаме да се сприятелим с вас и искаме да видим какво се случва в комисията. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм изцяло с вас, че говорим за крупни суми. Имаме и добри новини а, и в бъдеще ще работим много усърно, въпреки че сме подложени на голям натиск. Уважаеми дами и господа, членове на Комисията по бюджетен контрол, а, господин Целер, вие ние с е, трябваше срещаме миналата седмица, но трябваше да е, замина за Страсбург. Преди 4 месеца по време на последната ни размяна на мнение по съдържанието се стигна до безпредседентната миграционна криза и то за много кратък период от време. Нека да започна с преглед на ситуацията, пред която сме изправени. Днес не сме е, там, където бяхме преди една година, но ситуацията все още е изпълнена с предизвикателства. Комисията действа активно още от самото начало, като изготвя предложения, оперативни решения, финансиране, е, опит и дори подкрепа на място. по отношение на миграционната криза и заплахите за сигурността. Ясно сме заявили, че предизвикателствата са общи и са необходими общи решения. Не само защото е, отделните държави членки не могат да се справят с тези предизвикателства, а и защото съвместно е, се справяме по-добре и от правна гледна точка, и от морална гледна точка. Относно беженската криза. Докато съществува нестабилност в целия регион, докато в, този, в тази част от света се води война, ние трябва да помагаме на хората в нужда. Трябва да се справим и с контрабандните мрежи, с трафика на хора и разбира се, ефективно трябва да бъдат връщани нередовните мигранти, които нямат право да остават на, територия, на територията на Европейския съюз и а, <clears throat> налагат допълнителен товар върху държавите членки. Трябва по-добре да управляваме външните си граници, за да гарантираме и ам, разширим мобилността и в същото време трябва да се осъществява контрол по а, граничните пунктове. Ам, трябваше да се справим с много неща за много кратък период, за две години. Мога да ви кажа, че не беше лесна задача това. Що се отнася до сигурността сега? Трябва да а, си имаме взаимно доверие. Необходимо е да се обменя информация и оперативни данни между държавите членки, за да може по-добре да се разследват а, сериозните престъпления и да могат да се предотвратяват такива. Престъпниците не признават никакви граници. А, Необходимо е да използваме модерни технологични средства, за да опазваме границите си, да разполагаме с най-актуализираната информация, най- с най-актуалната информация, свързана с потенциалните рискове. Освен това е необходимо да разменяме и най-добрите си практики. А, що се отнася до а, връзките с трети страни, с гражданското общество, те също са много важни, както и такива с някои важни а, мобилни оператори. Много интензивно работим по въпроса за справяне с миграционната криза и работим по изпълнението на програмата, свързана с сигурността. Парламентът винаги е подкрепял тази стратегия и повечето от наш, от, а, повечето от постигнатото от нас е благодарение и на вашата подкрепа. А, и трябва да кажа, че ние работим винаги под натиска на времето. Редовно съм уведомявал а, Европейския парламент за развитието на нещата и за това как се изпълняват нашите политики за това какви предизвикателства остават и какви са бъдещите ам, мерки за справяне с тях. Много трябва още да се направи. Основното предизвикателство си остава изпълнението и мониторинга. Това не е само в нашите ръце, а и в ръцете на държавите членки. Нека да се насоча върху основния въпрос. През 2015 година сме направили всичко, за да помогнем на държавите членки и съседните държави, които бяха поставени под голям натиск. Предоставили сме значителна финансова подкрепа на държавите членки в нужда. Транзитните страни, ам, страните на крайна дестинация и по пограничните региони, като има приток Италия, Гърция, Австрия, Унгария и други. Разположили сме ам, ам, хора, които да помагат на място и в Италия, и в други страни. Засилили сме външната ам, защита по границите ни. Предлагаме и нови начини да се справим с трафика на хора, защото трафика на хора е една от основните причини за не редовната миграция. През 2016 вече виждаме ползите от приложените мерки. Ние сме на а, а, прав път. А, що се отнася до мерките във всички тези области. Единият от ключовите елементи за успешното изпълнение на нашите политики е финансирането. За това съм благодарен на бюджетния орган за оказаната подкрепа. Сега, що се отнася до финансирането и доклада на господин Милионис? Как сме използвали средствата през 2015? Но нека първо да благодаря на докладчика лично и на Европейската сметна палата за конструктивния доклад. Комисията и аз лично отдаваме голямо значение на ам, строгото финансово управление, особено що се отнася до кризите, които се разраснаха. Взимаме всички препоръки много насериозно. Наш, Нашият политически реалистичен подход е свързан с това да се направи всичко и то на време, за да се откликне на потребностите, които се появяват. И най-вече, що се отнася до успешната нужда от хуманитарна помощ, която да се окаже на мигрантите. Има схеми, които се прилагат по външните граници за засилване на сигурността и за правилното изпълнение на всички процедури, независимо от големия брой хора, които присъстват пристигат. Всяка, всяка мярка е предприета, за да се гарантира, че финансовите процедури са еднакво зачитани. От 2015 година и в контекста на кризата в областта на сигурността и миграцията, в рамките на АМИФ и ИСФ сумите са увеличени до, 10, до над 10 милиарда евро. Говорим, че до края на 2016 година са разходени 4 милиарда. Имаше увеличаване и на средствата, свързани с спешната помощ, за да се откликне на нуждите. 670 милиона евро са отпуснати, като 483 милиона са в рамките на МИФ в контекста на а, оказване на спешна помощ. И на следващо място и а, много ресурси са ам, били предоставени за укрепване и на човешки финансов капитал. Трябва да кажа, че има цялостна концепция за справяне с кризата и нека да съм ясен. Такива увеличения във всяко едно отношение изискват и засилен контрол. Това нямаше да е възможно без укрепване и на нашите, без укрепването и на нашите екипи. Нека сега да ви дам конкретни примери за това, по какъв начин Европейското финансиране е помогнало на държавите членки при справянето с кризата. За Гърция сме предоставили 550 милиона в допълнение към средствата по националните им програми, свързани с АМИФ и Фонда за сигурността. По този начин се стигна до увеличаване и на ам, местата за приемане на бежанци и търсещите убежище. 24,5 милиона евро са предоставени на Италия в рамките на МИФ и Фонда за сигурността, като средствата са определени за непридружените лица не навършили пълнолетие, за медицинско обслужване и за настаняване. Други държави членки, като Германия, Швеция, Нидерландия, Финландия, също са положили големи усилия, за да приемат голям брой а, търсещи убежище. На тях сме предоставили средства по спешната помощ, за да могат да се справят с този безпредседентен финансов товар и да могат да настанят всичките, които имат нужда от обежище. И накрая решението беше, подкреп... беше подкрепено от предложението да се предоставят и фиксирани суми на държавите членки, които са изложени на голям натиск. За средствата, които се управляват от държавите членки, комисията упражнява контрол, извършват се последващи одити и има и годишно уравняване на сметките и се наблюдава изпълнението на място. персоналът на ГД вътрешни работи е увеличен, за да може по-добре да се откликне на нуждите, но все още трябва да разширим административния си капацитет, за да отговорим на оперативните потребности. Когато е, назрее моментът, ще извършим и цялостна оценка на ситуацията. Един от приоритетите заложен в бюджета за 2017 година, е да се продължи да се оказва помощ на държавите членки, изложени на прекомерна миграция и да се откликне на а, заплахите на сигурността. ще има финансова помощ, която ще обвързна и с политическите приоритети. В този контекст ще има съгласуване с програмата за миграцията и за сигурността и проекто бюджета включва 3, 3 милиарда евро за вътрешни действия, като това е в допълнение към вече увеличените суми за 2016 година. Така ще имаме възможност да се справим с идните предизвикателства. Искам да благодаря и за вашата подкрепа в тази връзка. И така, всички сме запретнали ръкави и работим за да гарантираме, че а, този увеличен и завишен бюджет, и то значително, ще бъде разходван а, ефективно. А, ние искаме да се работи бързо, концентрирано и ефективно необходимо е да се комбинират различни политически инициативи, бюджета от, на Европейския съюз да се използва по стратегически начин. Имаме много опитни колеги, които работят с нас и ще извършваме редовен контрол на изпълнението. Бюджетът е, е, е важен за да можем да вдъхнем живот на нашите политики благодаря ви още веднъж за вашата покана и благодаря, че ми давате възможност да участвам в дискусията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за уводните ви а, слова. Да, политиката и парите вървят ръка за ръка но не на всички се удава така добре да направя тази връзка. Докладчикът, господин Целер, благодаря госпожо председател, благодаря на господин Милионис, Милионис и на представителите на Сметната палата за това, че за... Ам, благодаря за това, че за първи път ГД Холм е изготвила въпросния доклад. Благодаря и на господин Аврамополос и неговите сътрудници а, за а, информацията, която ни предоставиха в писмен вид и за това, че той самият днес е тук. През 2015 година, това е годината, в която за първи път Геде Холм предприе тези действия, въпреки че преди това изискаха само 1% от бюджета. Ако си спомним през 2015 година, външните граници бяха изложили на прекомерно ниво на миграция. Шенген също беше е, изложен на опасност, защото така както е залегнал в законодателството, такива проблеми не са предвидени и беше трудно да се а, намери решение. Парламентът винаги е искал а, да има силен европейски подход, а не междуправителствен, така както е залегнало в а, а, съответното законодателство. Необходими са а, спешни мерки, защото някои държави членки а, са. А, е изложени на големи а, опасности и трябва сами да опазват външните си граници. По някои а, външни граници натискът не е намалял. Някои държавите членки вече са на прага на възможностите си. Когато съвета изготвя заключение след дълги дебати, както е в случая с квотите за бежанците, търсещите обежища, много често липсва солидарност от страна на някои от държавите членки и за това си мисля, че трябва на европейско ниво а, да има един по-всеобхватен подход. Искам да благодаря на ГД Холм на първо място и а, те винаги са на предна линия, на фронтовата линия, ако използвам военната терминология. Миграционните маршрути а, през а, а, Балканския полуостров вече са ограничени, но тази година миграционните потоци през Средиземно море достигнаха своят връх около 5000 души са, е, са загубили живота си. И сега а, е, Генерална дирекция Холм включва в а, е, своя доклад а, тези изключителни предизвикателства, при които бяхме изправени през 2015 година. Господин Аврамополос също посочи този аспект и предизвикателствата, пред които сме изправени. За това и бюджета беше увеличен 60%. Ще се набира и нов персонал. Господин комисарио, ние ви попитахме дали тези средства отговарят на предизвикателствата и вашия отговор беше за да бъдат изпълнени всички мерки за справяне с кризата и да, за да може да се изготви по-структуриран подход по отношение на сигурността. административния капацитет трябва да бъде приведен в съответствие с увеличените потребности на оперативно ниво. Какво означава това в бюджета за 2015 година? Ами, ам, тогава беше увеличен и финансовия капацитет, и а, а, човешките ресурси. А, в четвъртък ще се гласи за бюджета за 2017. Евър е, беше подчертан значението на създаването на горещи точки в рамките на стратегията за миграцията. Господин Кимисарио, според вас как, какви са последните резултати? Каква е вашата оценка за тях? И що се отнася до показателя за ефективността номер 2? като се имат предвид, за, предвид средствата за мерките за интеграцията на мигрантите между 2011-2015 са отделени около 44 000 евро, като се има предвид броя на мигрантите, които са дошли от тогава. Средствата са незначителни. Може би ще са необходими повече средства, които обаче да бъдат разумно разходвани. За партньорството за мобилност дали тези мерки са дали желаните резултати относно привеждане в съответствие. Генералната дирекция е обхванала и този въпрос. Нивото на грешките е 2,88 без да са включени научните изследвания. Има и нови предизвикателства. Как може това ниво, което е над минималния прак да бъде подобрено. Става въпрос тук за средства от перото за прякото управление. Може ли нивото на грешките да бъде определено без изчисленията с коригиране. Какво е вашето мнение? Генералната дирекция се, съм... се съмнява, че финансовия регламент би бил причина за нивото на грешките, но какво смятате вие за един а, нов финансов регламент? Как извършва комисията своите последващи проверки? Това вече беше споменато. Какво са извършили а, междувременно. И накрая относно привеждането в съответствие, в годишния доклад се посочва и фактор на ефективността, свързан с извършените проверки. Може ли да се спрете на този показател и а, дали той може да доведе до подобряване на ситуацията, що се отнася до разходваните средства? Относно писмените въпроси, искам да благодаря за отговорите, които ни предоставихте. Въпреки това искам да задам допълнителни въпроси по въпрос първи, по първи и втори въпрос за средствата за миграцията и управление на външните граници. Какво сте предприели, какво може да се научи от направените грешки? и а, е, какво смятате за откритата позиция на а, е, германското правителство, а, е, свързана с а, а, миграцията? По а, въпрос 7 за специалните доклади на Сметната палата и разходените средства по външните а, граници и а, страните от Южното море. Генералната дирекция не е засегната, това беше посочено, но може ли да кажете а, по какъв начин се черпи от опита на другите ресорни генерални дирекции, дали се осъществява сътрудничество между отделните генерални дирекции. По а, въпрос 9 отговаряте, че по показател 1 се определя нивото на нерегламентираните мигранти и се определя броя на а, и определянето броя на връщанията се определя от държавите членки, дали ви се дали получавате информация за решенията на държавите членки, практиките са различни в държавите членки, в Германия дори има много големи разлики между отделните федерални провинции. По въпрос 12, след успеха, що се отнася до успеха, за 2015 се посочват две агенции. Едната от тях е за брегова охрана. Освен това се споменава и укрепването на Фронтекс и разширяване на изпълнителните правомощия на Фронтекс. Това винаги е било изискване на парламента. И на последно място искам да кажа по въпрос 20 и 21 не са изчерпателни отговорите. Искаме да знаем дали е възможно да се преразпределят средствата, които са определени първоначално за справяне с бедността, да се пренасочват към миграцията. Дали това е ефективно? А, според вас, господин комисарио, имате думата да отговорите на зададените въпроси. <coughs> You, Благодаря, господин Церер. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да бъда кратък. Но същевременно ще ви помоля за малко повече време, тъй като въпросите бяха доста Първо, дали средствата са достатъчни с оглед на кризата. За 2015 година благодаря на подкрепата, която получихме от бюджетният орган и от Европейския парламент. Бюджетът на за вътрешни работи беше увеличен, за да можем да <coughs> реагираме на непосредствените посредност, предизвикателства. И така, положението за сега остава стабилно. А, би го пред, определил като предвидимо. Но знаем, че в някои случаи нещата се променят много бързо, както стана през последните три години. беше подсилена Генерална дирекция вътрешни работи, за да можем да се справим с по-големия обем нови нормативи за в по-дълъг план, дългосрочен план. Можем да твърдим, че има позитивна тенденция – а пък за средносрочен план в многогодишната финансова рамка има 2,5 милиарда евро за увеличение за периода 2018-2020 година. Това е сериозно увеличение. Тук трябва да вземем предвид и че увеличеното финансиране означава допълнителни потребности в сферата на приложението, мониторинга и контрола. За да можем <clears throat> да <clears throat> реализираме предложенията, които са в момента внесени за обсъждане. Системата за вход-изход и други системи за следващата година, по-конкретно 2017 година, в проекто бюджета сме записали 3 <clears throat> милиарда за миграцията, включително и разходите за вътрешните действия в Съюза, което е увеличение е в сравнение с 2016 година. Увеличава се и фонда за сигурността, вътрешната сигурност, с 730 милиона евро. 621 милион евро отиват <clears throat> за агенциите. Всъщност това е съществено увеличение. 1,6 милиарда повече от първоначалната програма за 2017 година. Освен това <clears throat> се добавят още 200 милиона евро за новият инструмент за спешна хуманитарна помощ, който се управлява от генерална дирекция на вътрешни работи. От 2018 година предложението на комисията за средносрочния преглед на многогодишната рамка в момента е в процес на обсъждане. За да видим дали може да се промени сумата в тази рамка. Но тук са включени и законодателни предложения които изискват съответните корекции. В сферата на вътрешните работи, финансовият ефект от двойната реформа, граничната и бреговата охрана, включително и службата за подкрепа на беженците се убежище. По втория въпрос за ключовите показатели за ефективност. Тази 40, тези 44 хиляди <clears throat> са за периода 2011-2013 година. Всъщност, тук използваме <clears throat> числа от последващата оценка на фонда за връщане за 2011 година. Към момента на доклада. Тогава все още нямахме данни за АМИФ. А пък за АМИФ целта за периода 2014-2020 година е някъде <clears throat> около 163 хиляди за първата финансова година, която приключи през октомври 2015 година. Държавите членки докладваха някъде около 22 400 лица, <clears throat> които са получили помощ за интеграция. Следващият период очакваме за него данни през март 2017 година. Последващия въпрос е за оценката за партньорството за мобилност. Създаването на фонд за тази цел. За сега споразумения за партньорство за мобилност са сключени с 9 държави Както знаете, комисията предлага нова рамка за отношенията с трети държави. В този контекст е, ще оценим бъдещето на партньорството за мобилност, което за сега се оказва, че е полезно. А за процента грешки повече от 2,88% за грантовете, които се управляват директно от Генерална дирекция вътрешни работи. Да, този процент беше 2,88 към края на миналата година. Все пак има още два важни аспекта, които би трябвало да бъдат акцентирани – процента е сравнително нисък. Тенденцията е позитивна. Остатъчният процент грешки намаля от 3, и нещо на 2,88. Съответните програми, които се управляват от Генерална дирекция вътрешни работа за периода 2000 2017 година <clears throat> са насочени към нови бенефициери. Генералната дирекция е въвела съответни разпоредби за контрол и подобрява цялата система за мониторинг и контрол. Като даваме насоки на сертифицираните аудитори как да проверяват. След това издаваме указания за аудитираните бенефициери за съответния подход на работа в Генералната дирекция, като целта е подобрение на наблюдението и контрола. А връзка с сложността на правилата за допустимост, тъй като това е причината за грешките? Отговорът ми е, че е, няма такова нещо. За периода 2007-2013 година беше нужда от е, адаптиране на новите бенефициери. Новата структура на фондовете АМИФ е, и Фонда за вътрешна сигурност цели да опрости правилата и да се намали административното бреме за бенефициерите. Гъвкавостта не означава по-малко контрол при използването на европейските средства. Контролът би следвало да остане ефективен, включително и проверки на място. Нека да погледна своите записки. Мисля, че това, което казах до тук, обхваща повечето от въпросите, които зададохте, освен ако не съм пропуснал нещо. Накрая искам да подчертая, че службите на комисията работят с други заинтересовани страни, за да можем да използваме <clears throat> максимално ефективно <clears throat> всички тези инструменти и да координираме своята работа. И нещо, което пропуснах. Мерките за <clears throat> намаляване на бедността са всъщност отговорност на Генерална дирекция за развитие и Генерална дирекция ние след плана за действие от Валета през 2015 година. Знаете, че беше създаден един доверителен фонд за Африка. Този фонд се управлява пряко и за него носи отговорност Генерална дирекция развитие. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Има много колеги, които искат да ви зададат въпроси. Колегата Либерацки. Chciałem podziękować Komisji za odpowiedzi, podziękować Europejskiemu Trybunałowi Искам много искрено да благодаря на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на господин комисаря за дадените отговори. Трябва да призная обаче, че съм малко разочарован, господин комисар, от отговорите ви. Тъй като повече говорихте за 2018 и 2020 година, а по-малко за 2015. Говорим за 2015. Сякаш се стремите да отклоните вниманието ни от 2015 година. Всички знаем, че тя бе особено тежка година и последиците й се чувстват в много области. Господин Целер се опита с въпросите си да обърне вниманието ви е, към 2015 година, но не успя. Имам един общ въпрос. Каква бе основната цел на действията на Генерална дирекция Хом на Европейската комисия през 2015 година? Да се ограничи притокът на иммигранти или да се създаде план а, за тяхното пренасочване към други страни. Или пък а, не е имало ясна цел. Мигрантите просто влизат в Европа и едва тогава се опитваме да решаваме въпросите. Великобритания, Германия, са така предпочитаните от иммигрантите е, дестинации, някои държави членки са по-засегнати от този приток, отколкото други. И така всичко се размива. В момента разполагате с двоен в сравнение с предишния бюджет. Каква ще е ситуацията днес? Какви ще са резултатите от изразходването на този бюджет? Искам също да спомена, че ние посетихме Фронтекс. Отидохме във Варшава и хората там ни обясниха с какви ограничения се сблъскват, какви са проблемите им. Направихме си следния извод. Проблемите все повече се увеличават. Какво има значение за нас в днешния момент? Необходимо е да се помисли по няколко ключови въпроса. Що се отнася до е, коефициента на грешките? Коефициентът от 2,8% не е кой знае колко съществен с оглед сложността на ситуацията и съществуващите проблеми. Но нека погледнем ефективността. Какви са резултатите? Конкретните резултати, постигнати чрез нашите действия. Вие говорихте за пряко отпусканите безвъзмезни помощи. Длъжни сме да отчетем някои специфики в административно отношение. Ние понякога отпускаме помощ в вид на безвъзмезна помощ с цел да улесним получателите, но на практика средствата не донасят облегчение. Искам да се спра на разпределението на квоти между държавите членки. Знаем кои са най-популярните като дестинация страни сред иммигрантите. Знаем също каква е разликата и не бива да я забравяме между един беженец и един мигрант. Длъжни сме да направим оценка на съществуващата солидарност в Европейския съюз. Благодаря ви, господин комисар, за това, че тук цитирахте позицията на Европейския парламент. Той от край време се опитва да изнесе решението на тези проблеми на ниво Европейски съюз. Става дума за общо европейски проблеми, не е възможно и не е редно само някои държави членки да бъдат оставени на печалната си съдба. Иска ли комисията да изиграе този въпрос на Европейско свръхминистерство по въпросите на миграцията или не? Значи трябва да се мисли Какви са резултатите на действията ни? Какви са конкретно постигнатите чрез тези действия резултати, повтарям? И още нещо. Имиджът ни в средствата за масово осведомяване. Господин комисар, вие говорихте за плана за 2018 година, но аз не останах с впечатление, че сте направили необходимите изводи от събитията през 2015. Такива изводи задължително трябва да се направят. Затова ми се иска да се върнем на този въпрос. Кажете ни ясно. Такива и такива са били целите ни през 2015 година. Разполагахме с такива и такива средства за постигането на, някакви, на, те, на някои от тези цели или на всички цели. Постигнали сме такива и такива резултати. Какви заключения сте направили? Първо, второ, трето. И тогава да преминем към 2016 и следващите години. За 2016 година, ако Такът процедурите по обичайния ред ще говорим след 6 месеца. Сега говорим за 2015. Затова ви моля още веднъж отговорете на въпросите, които зададе господин Целер. И ви моля също да отговорите и на моите въпроси. Имам и още едно питане. Казахте, че заделените средства са били добре изразходвани. Какви са конкретните доказателства за това? Ни искаме да разпространяваме именно такова послание, че средствата, които отпускаме, добре се изразходват, но какви са доказателствата за това? Благодаря, госпожа Длабаева. Not so lucky last year in the discharge procedure because you didn't our invitation. Uh, е, благодаря uh, за това, че сте тук. Миналата година не дойдохте и не се отзовахте на поканата на комисията Конт. Зато аз приключих работата си по освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета без вашето участие. Искам да знам какви са мерките, които предприема комисията за решаване на продължаващата мигрантска криза? Зададох ви този въпрос, обаче отговорът, който получих, беше много общ. Европейският план за действие по отношение на миграцията от 2015 година съдържа множество действия. Бихте ли конкретизирали отговора си? И тук ще взема повод от казаното от колегата Либерацки. Кои ключови действия са извършени и приключени през 2015, кои все още се извършват, какви са резултатите, има ли е, анализ на отражението им. Така че също като колегите изказали се преди мен, аз ви моля да бъдете по-конкретен. И след това още един конкретен въпрос. Говорейки за резултатите, Забелязах, че за стратегическия план 2016-2020 година Генерална дирекция ХОМ е предвидила ключови показатели, като сте предвидили а, да а, измервате броя, да отчитате броя на върнатите мигранти спрямо броя на постановените решения. Цитирам, кой ще дава обаче тези данни? Това е индикатор за ефективността на процеса за връщане на незаконно пристигнали иммигранти ли е? Бихте ли дали малко повече подробности? И имам още един въпрос, който е свързан не само с 2015 година, а има отношение към бъдещето. Темата за миграция е една от причините, поради които в фискалната политика на Европейския съюз вече се говори за е, засилена гъвкавост. Гъвкавостта бе спомената и от колегата Целер. Ресурсите от фондовете на Европейския съюз не са достатъчни на фона на мащабите на мигрантския проблем. Всички знаем това. за това. аз е, ви призовавам е, да е, ни кажете какво мислите за гъвкавостта в бюджета, как предпочитате да се увеличи да се увеличат общите средства от на Европейския съюз, да се увеличат вноските от държавите членки или да се увеличи възможността за прехвърляне на средства между пера. Ако тази гъвкавост стане действ... действителност, къде виждате е, добавената стойност на Европейския съюз? Смятате ли, че чрез разширената гъвкавост е, ще бъде, че тази е, е, гъвкавост е, ще бъде резултат от сегашния средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка или по-скоро ще бъде основа за изработване на по-качествена следваща многогодишна финансова рамка? Благодаря. Господин комисар, благодаря за дадените въпроси. Вие казахте, че може би подхождаме философски към проблемите. Не, не е така. Ние живеем с проблемите на място. Философията може само да ни стимулира да предприемем едно или друго действие, но практическите пречки за него продължават да съществуват. Какво сме направили през последните две години? Вие знаете как функционира Европа. Първо, трябваше да убедим всички държави членки да участват в нашата политика и ние го постигнахме. Аз в уводните си думи описах ситуацията в момента и проблемите, с които се сблъскваме. Господин Либерацки, целта ни не е само една. 2015 година не беше лек. Уверявам ви. Наложи ми се всичко да правя от нула. Нямаше политика за миграцията, нямаше политика за сигурността. За 6-месечен срок успяхме да приемем двата плана за миграцията и за сигурността. И аз поне бих очаквал от вас да кажете най-малкото продължавайте в същия дух. Вие знаете много добре, че за да бъдат превърнати в действие тези планове, европейските институции на всички нива трябва да се стиковат. Това не е лесно, положението само се влушава. Ако ми позволите, политическа прогноза, в бъдеще трябва да очакваме още по-лошо положение. Сега Европа се опитва на всички нива да бъде по-добре подготвена. Сега, конкретно по вашия въпрос. 2015 беше предизвикателна година. За да се помогне на държавите членки, изправени пред подобни безпредседентни ситуации на приток на мигранти, комисията работи в много тясно сътрудничество с Европейския парламент. На вас ви харесва, когато похваля Европейския парламент. Аз го правя не от куртуазия, а защото от първия момент когато бях е, определен за комисар по въпросите на миграцията, аз съм работил ръка за ръка с парламента. Ако чакахме на държавите членки, все още щяхме да сме в началото на кризата. Ние не сме тук да си говорим хубави думи, Представям ви по положението, но ви моля да не бъдете несправедливи към комисията. Очаквам повече окоръжаване за това, което правим, но това е изцяло политическо изявление. Сега. Ние е, успяхме да убедим съвета да осигури достатъчно финансиране за решаване на най-неотложните проблеми в държавите членки. Комисията. Зная, че го знаете, предложи редица оперативни и правни мерки за преодоляване на кризата с следните главни и конкретни постижения. Създаване на подход на горещи точки и в Италия, и в Гърция. Изграждане на такива центрове за пълноценно регистриране, идентифициране и снимане на отпечатъци от новопристигналите. И създаване на програма за преместване на беженците, включително а, с участието на Турция. Втори обективен резултат укрепване на оперативния капацитет на агенциите на Европейския съюз, за да могат по-добре да помагат на държавите членки в управлението на кризата и за да им помагат в спасителните операции и в поддръжката и управлението на горещите точки, на центровете. Трето, организиране през октомври на 2015 година на е, Западно-Балканската среща на върха. Това доведе до координирани действия с държавите от Западните Балкани и ежеседмично наблюдение върху беженските потоци. Друг конкретен резултат. Е, започване на преговори с Турция през октомври 2015 година с цел да не се допускат незаконно напускане на нейната територия и пристигане на незаконни иммигранти на наша територия. Същевременно ние направихме необходимото за укрепване на защитата на външните граници на Съюза. Вие знаете как работят европейските институции. За да се направи всичко това за срок 8 месеца, всъщност ние сме постигнали исторически рекорд. И сега декември месец, на 9 декември, Европейската гранична и крайбрежна охрана ще бъде в пълна а, оперативност. Това не е лесно. Ние ще продължим да подпомагаме държавите членки и сега, тази година, продължаваме да ги подпомагаме в рекордни срокове. Защо го повтарям непрекъснато? Защото всички знаем каква е институционната и бюрократична сложност – на механизмите на Европейския съюз и как се вземат решенията вследствие на тази сложност. Беше зададен въпросът за това как реагира генерална дирекция ХОМ. Мащабите на предизвикателствата, които създава тероризмът и кризата с бежанците, изискват устойчиви решения което на свой ред пък изисква европейска солидарност. Генерална дирекция Хом сред службите на комисията изигра възлова роля, за да мобилизира всички за изработването на политика. Реакцията трябва да е на европейско ниво. За тази цел ние готвихме законодателство, финансиране, оперативно подпомагане и други помощни мерки. Преждевременно е да се направи обща оценка на ефективността на инструментите, които сме разработили, но е ясно, че благодарение на реакцията на комисията, днес положението е по-добро, отколкото преди година. Казах това и в самото начало. Сега държавите членки са по-добре подготвени и разполагат с повече инструменти. За някои от предложенията на комисията – все още е твърде рано да се прецени какво е отражението им, тъй като сме ги въвели съвсем неодавна. Някои от предложените от нас актове бяха прияти, но все още не са въведени в националното законодателство. Въобще, Генерална дирекция Хом стои за държавите членки, за да им помага за ефективното изпълнение на решенията, прияти на европейско ниво. Съгласен съм, диференциацията, която бе направена във връзка с смесените потоци от мигранти. Ще повторя това, което казах началото. Онези, които се нуждаят от международна закрила, трябва да бъдат справедливо разпределени. Вие споменахте думата солидарност. Трябва да ви кажа, че от самото начало на мандата ми като комисар, това за мен е най-чувствителната дума, защото за съжаление, според мен, именно солидарност липсва в Европа. Този термин има не само морални, но и юридически измерения и той бе поставен под съмнение. Всъщност, кризата с беженците създаде заплаха именно за солидарността. Всички трябва да разберат, че когато говорим за солидарност, трябва да сме наясно за какво говорим на всички езици на държавите членки на Европейския съюз. Ако отворите един речник, ще видите, че солидарност има едно и също значение, едно и също обяснение. Обаче аз пак повтарям, солидарност не съществуваше и се поставяше под съмнение. Радвам се, че отчитате, положителни тенденции в преместването на беженците от Гърция и от Италия. Само през ноември около 1000 души са били преместени. Знаете, че миналата година направих изявление, че само че 160 хиляди следва да бъдат преместени от една държава членка в друга. До сега цифрата е само 8 хиляди като цяло. По-добре се справяме, но още не сме постигнали целта си. И, и за това е, смисълът на понятието солидарност в Европа се превърна в огромен политически проблем. Не забравяйте, че солидарността има не само морално измерение. Солидарността има юридическо измерение в Европейския съюз и това юридическо измерение е изрично закрепено в договорите на Европейския съюз. Казайки всичко това, все още се нуждаем от това да ускорим преместването. Съгласен съм с това. Преместването на беженци от една държава членка в друга трябва тук да се работи по-бързо. Що се отнася до презаселването? От общата бройка 22 500, близо 12 000 бяха презаселени. Е, половината от тях е, чрез схемата, която обявихме е, миналата година. През октомври месец също така държавите членки поеха ангажименти за още 32 хиляди души от общо 54 хиляди в Турция. Комисията предвижда допълнителна финансова подкрепа и за преместването от една държава членка в друга и за презаселването. Не, не сме суперминистерство. Въпреки, че ако искате личното ми мнение, комисията би трябвало да е правителството на Европа. Личният ми опит показва обаче, че тя не е правителството на Европа. Вие знаете кой взема решенията в европейската структура. Но ние са сме нужни Предложили сме съвместна реакция и сме я провели заедно с държавите членки. По въпроса зададен от госпожа Длабаева. Е, показателите, ключовите показатели за ефективност е, стоят последния начин – Евростат събира необходимите данни, за да се установят и двете цифри. Министерствата на вътрешните работи, граничните охрани, полицията, въобще правоохранителните органи на държавите членки подават данни на Евростат, както за броя на постановените решения за връщане, така и за броя на реално върнатите лица. Генерална дирекция Home използвал дроп, в която числителят е броят на реално върнатите лица, а знаменателят е броят на постановените решения за връщане. Ние сме оказали неотложна помощ на редица държави членки през 2015 година. Това са Гърция, Италия, Франция, Германия, Австрия, Унгария, България, Хърватия, Словения, Бълг, Белгия, Швеция, Холандия, Става дума за неотложна помощ, която пряко се управлява от Генерална дирекция вътрешни работи и то при много голямо напрежение в нашия бюджет. Това трябва да подчертая. Във връзка с въпроса ви за бъдещата многогодишна финансова рамка. Този въпрос излиза извън ограничения контекст на обсъждането, което водим, но мога да ви кажа следното. Нуждаем се от повече Европа, ако искаме решенията ни да бъдат резултатни. И сега, ако сте съгласни, искам да замоля главния директор на Генерална дирекция вътрешни работи, господин Матиас Луте, който е до мен, да ме допълни, ако има възможност и желание. Благодаря ви. Госпожо председател, господин комисарио, не смятам, че имам какво да добавя към вече казаното от вас. Може би още нещо, що се отнася до допълнителната яснота за ключовите показатели за изпълнението Комисията обясни нещата по доста технически начин, ако мога така да се изразя. Като цяло от Евростат узнаваме колко решения са взети от държавите членки, свързани с връщанията. Но е, от значение е и, на, и наистина колко тези връщания са били ефективни. 42% от тези е, а, решения а, са изпълнени ефективно. А, затова показателят за ефективността е свързан с дейността и на Frontex и на Агенцията за брегова охрана. Имат значение допълнителните средства и така нататък. И на следващо място, нещо, което каза господин Целер, по отношение на агенциите и по начина по който ги контролираме. Знаете, че има междуинституционално споразумение. Аз се отправям, се обръщам към на управителния съвет на агенциите. Е, има членове обаче представители на всички 28 държави и членки. Говорим тук за правомощия, които са с незадължителен характер. Предоставят се много средства на агенциите и всичко се свежда до средствата. Това е единственият елемент, с който разполагаме и с който можем да влияем върху решенията в агенциите, но в крайна сметка ние сме като арбитър. Дигаме или жълти, или червения картон, в зависимост от това какво се случва. По-скоро ние използваме силата на убеждението, отколкото някакви други правомощия. А, благодаря. Колегата Сендър има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисарият Аврамополус. Благодарим ви за информацията, която ни предоставихте Темата е доста чувствителна, като се има предвид а, времената, в които живеем. Отчасти а, тук говорим за различни фондове, различни елементи, различни а, пера и така нататък. Вие споменахте големия пакет за Турция и ще видим как там ще се развият нещата в бъдеще. Казах по-рано на заместник-председателя Тимерманс, че президентът Ердоган получава ключът към нашата сигурност, към нашата политика. Виждате на какво ставаме свидетели последно време. Комисията и ние всички трябва да допринесем за прекратяване на това положение. Сега специфичните пакети за Гърция и Италия, като се има предвид това, което се случва в Гърция. Има много бежанци, които не могат да напуснат Гърция тъй като а, другите държави членки не го допускат. Моята държава членка също е сред тези, които не приемат квотите. И Италия, за съжаление, поема удара от а, липсата на решение. казахте, че има държави членки, които правят а, е, полагат прекомерни усилия. Германия, Швеция, Финландия и Нидерландия са сред тях. Те са получили спешна помощ. Искам да знам, познавате ли, а, е, наясно ли сте с, с сумите отпуснати по перото за спешна помощ? Това от една страна. От друга страна, говорихте за многогодишната финансова рамка, за нас е важно да можем да разберем какви са подробностите. Благодарим ви за сериозното ви отношение. В момента говорим за краткосрочни мерки, за спешна помощ, но ние искаме да се подобри ситуацията за оказване на помощ интеграция и така нататък. Мислили сте и в малко по-дългосрочен план? Трябва да се предприемат действия. Моята политическа група ще ви подкрепи. Трябва ясно да се покаже на гражданите, че ситуацията вече не е спешна. А, както се случи в Гърция, Италия и участие в Испания, гражданите стават свидетели на, на а, заселването на мигранти там на място. В, дори в Анкара има деца, които от 5 години не ходят на училище, като малки са дошли в страната. и а, какво се случва с тяхното образование. Та ви питам в, в средносрочен и дългосрочен план какви са вашите намерения. А, на следващо място Сметната палата и а, ресорните генерални дирекции. Можем ли а, да получим доклад за това, което се случва предвид вид големия брой предвид спешната помощ. Ще говори се за въвеждане на система за контрол. Като имаме предвид опита ни до сега, може би да се изготви наръчник с най-добрите практики. Искам да знам дали паралелно работите върху система за контрол и оценка и как в една такава ситуация тази система може да се използва на практика. Трябва да можем да обясним на нашите граждани, че тук се опитваме да да запълним пробойните, но и трябва Европейския съюз да знае как да действа по отношение на някои държави и членки, да се развие една система за управление и контрол, а, като, като почива на най-добрите практики, като вземем предвид техническото сътрудничество, изпълнението, работа с отделните агенции, да се изготви наръчник с най-добрите практики, за да може а, да се реагира по-адекватно на съществуващите проблеми. И аз сама се включих в списъка с изказващите се. Вие споменахте солидарността. Да, а, много правилно споменахте този аспект. Трудно е да се предостави солидарност, когато държавите членки не са готови на това. Не може да се обясни защо едните трябва да са солидарни, а другите не, когато това се налага. Искам да ви поощря да работите в тази посока. Не знам защо досегашните правила не го предвижат, но те трябва да бъдат променени средствата, които се предоставят по отношение на солидарността са направо смешни в сравнение с средствата, които се предоставят от Фонда за солидарност и другите фондове. Така че ние ви подкрепяме. На ваша страна сме по този въпрос. На следващото място. Не трябва ли да се разбият разходите за всеки един бежанец? Много малко знаем. Трябва да има стандартни разходи. Трябва да знаем в подробности дали за какви средства говорим за издръжката на бежанец на година. Трябва да знаем а, как, какви са а, сумите, които са необходими да се предоставят на разположение. И това е, което исках да кажа. Сега имате думата. Eh, Благодаря. Ще започна с това, което казахте накрая. Искам да изразя благодарността си за вашата подкрепа. Относно въпросът ви за необходимите средства, не знам кой би бил в състояние да направи такава точна оценка. Много хора се преместват от едно място на друго. Във всяка държава членка се изготвят различни анализи и оценки. И разбира се, те се съгласяват с а, а, начините, по които трябва да се извършва оценката според нас. Ще отговоря на въпроса, зададен от госпожа Айла Сендър, а, свързан с Турция. Участвах в преговорите с Турция по темата за виз... либерализиране на визовия режим. В началото отговорихме на въпроса дали имаме нужда, европейс... дали, дали Европейския съюз има нужда от Турция или не. Да, имаме нужда от Турция. Това е отговорът. До сега споразумението между ЕСА и Турция действа. То не е точно споразумение, но а, това е по-скоро декларация от а, двете страни. Преди говорихме за много голям поток от мигранти, сега броят им е сведен до около стотина. Но някак си се влушава общия климат на връзките между Турция и Европейския съюз. Трябва да се придържаме към същността на нашето сътрудничество с Турция. Чели сте скорошни изявления в пресата на президента Ердоган. Но трябва да гледаме по-глобално на нещата. Турция се опитва да а, заупотребява с тази тема, за да се облагодетелства на гърба на Европа. ние сме използвали всички възможни средства, за да а, държим Турция на наша страна, но нямаме намерение да разводняваме принципите си и най-вече, що се отнася до зачитането на човешките права. Смятам, че турците ще ни разберат. working with us. Като се има предвид геополитическите размирици в региона, за мен има само един път пред Турция, а именно да се сближи с Европейския съюз. Тази тъжна ситуация може да се превърне като катализатор за Турция да работи в по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. И така, в заключение ще кажа, че ще работим по този въпрос – и ако нещо се случи и тази договорка а, не се спазва, ситуацията ще се осложни. Контра, а, трафикантите на хора те действат а, много а, бързо. Това е много печеливш бизнес и ако работим съвместно с Турция, можем да разбием а, тази мрежа за трафик на хора. Понякога маршрутите се променят и може би това е причината за намаляване на броя на мигрантите. Но в момента има натиск върху България. България също е, е страна, която не беше добре подготвена да се справи с е, такъв е, проблем преди три години. Всички мислиха, че това е проблем само за страните от Южна Европа, но в крайна сметка проблема прие по-широки размери и се превърна в паневропейски проблем. Така че с Турция ще работим по този въпрос. Относно Италия, може би имаме нужда от повече информация по този въпрос. Тези, които идват в Италия, са по-скоро нерегламентирани мигранти – те не са хора търсещи обежище. Затова още в началото трябваше да създадем а, горещите точки в Италия и в Гърция. И те вече функционират изцяло. Трябва да ви кажа, че потоците към Италия не са поради а, не се дължат на а, договорката с а, Турция. Ситуацията там е друга относно средносрочните и дългосрочните нужди. Нашите приоритети са ви добре известни. Възоснова на националните програми ще продължим да изпълняваме нашата програма. Непридружените малолетни и непълнолетни лица са най-уязвимите от всички тези хора, които идват ам, в Европейския съюз и а, тази група ще остане в нашите приоритети. За съжаление, броят е много висок. Госпожо Гресле, съгласни сме. Знаете каква е политиката ни с трети страни. Опитваме се да предвидим някакви стимули. Искаме да сме партньори с трети страни, не само за да разходваме средства без никаква стратегия. Знаете, че а, наскоро приехме така, така наречените програми за партньорство. С повечето от тях работим с страните от Африка, Работим и с страни като Пакистан и други от региона. Били сме на място, опитахме се да водим преговори. Въобще не беше лесно. От политическа гледна точка, ако е необходимо, имаме намерение да използваме е, и други начини. Ние предоставяме крупни суми на тези страни за развитие и за това сме готови да им поставяме условия. Ние искаме да бъде отбелязан напредък. трябва да разберат, че когато искаме да се сътрудничат с нас, за да се справим с нелегалната миграция, те трябва да докажат, че наистина са готови на това. Ще ви дам пример. Бях в Пакистан при няколко месеца. Пакистан не иска да взима гражданите си обратно. Знаете, че има стотици хиляди в момента в Европейския съюз. Някои от тях се правят, че не са пакистанци – но така или иначе, те са били а, идентифицирани и трябва да се върнат обратно. Аз бях там, много обещавах, много обеждавах и се върнах, като казах, че пристанци са готови да си сътрудничат с нас. И когато се стигна до първите връщания, една минута преди да излети самолета, те ни спряха стана ясно, че има някакви технически и бюрократични пречки, които бяха доста глупави. Е, ние обаче е, оказахме натиск и те след това промениха позицията си, отвориха границите си и е, можахме да върнем въпросните лица. В началото казах, че въпросът не е лесен. Европа беше изцяло неподготвена. Имаше държави, има държави членки, които имат опит с миграцията, като Германия и някои други, но повечето от европейските държави членки въобще нямах никакъв опит. Те по-скоро са били страни, от които а, са излизали мигранти, а сега а, те са за а, лети от миграционни вълни, които а, са безпредседенти от а, е, времето на Втората световна война и а, е, миграционни вълни от, е, вре, миграционни вълни от времето на а, руската времето на руските репресии. Е, знаете какво се случи в е, Унгария. Тя има опит а, с мигранти от е, миналото. И а, сега нещата се а, променят малко по малко, но може би ще отнеме десетилетия, докато нещо се промени. Нашата ера е ерата на мобилността. Генералното събрание на ООН също на времето предприе необходимите мерки. Сега ние трябва да подкрепим държавите членки трябва да изпълняваме политиките си на централно ниво и трябва да разберем, че трябва да действаме а, като европейци, да предприемаме мерки като европейци. И ако искаме да го направим, трябваме да разходваме средства. Без пари нищо не става. М всеки иска все повече и повече пари. А, затова сметам, че ГД Холм си свърши много добре работата. Ние също ги подкрепяме. Ние отговаряме за е, отговаряме за политическите решения, за изпълнението в държавите членки, за това как се разходват средствата и а, е, те се използват за много добри цели, които обхващат и нашата и нашите политики и а, е, нашите цели, свързани с а, нашите граждани. Искам да ви благодаря за вашия принос, свързан с а, стрикнато финансово управление. На ваше разположение съм по всяко време. За нас е много полезно сътрудничество с вас. Готови сме да дойдем отново и да ви информираме за всички подробности, за това какво правим, как го правим, какви са проблемите, пред които сме изправени и какво наистина е необходимо, за да бъдат изпълнени съответните политики. Аз съм тук, така или иначе, и с колегата Руте. Той също може да той също заслужава нашите благодарности и хвалепствия за работата, която свърши през последните години. В началото ми беше ментор, когато дойдох и нямах представа за какво става въпрос. А сега а, се оказва, че съм най-опитния и най-способния политик в областта на миграцията в световен мащаб. Сега не съм тук само като пазител на договорите, ами съм като професионалист в областта на миграцията. Благодаря ви. Maybe Mr. Matthias, Mr. can say something on... Uh, Може би господин Руте ще каже няколко думи. Съвсем накратко, госпожо председател, ако ми позволите, става дума за помощта за спешност във връзка с въпроса на госпожа Аярец. В периода 2014-2016 година ангажирахме 662 милиона за спешна помощ за 14 държави членки. В Генералната дирекция съм създал специална структура към която се обръщат държавите членки за спешна помощ. Тази структура действа независимо и препоръчва дали имат нужда от спешна помощ. Исканията бяха много. Общата сума е 662 милиона. Но давам това един пример от България. От затворени е, лагери, е, реновация на някои от е, целите, лагерите, съоръжения <clears throat> за границата, мобилни, мобилна технология. И винаги се питаме дали става дума за спешна необходимост и дали парите се използват веднага или за средносрочни и дългосрочни цели. Благодаря. Благодаря за допълнителната информация. Докладчикът има последната дума. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисарио Аврамапулс благодаря на генералният секретар Руте. Казахте, че кризата ни връхлетя съвсем неочаквано. Не бяхме подготвени през 2015 година. Миграционни потоци обаче има не само 2015 година. Това е глобален проблем от много години. има региони, в които бушуват конфликти, те са пред вратата ни и това продължава от години. Имаме обща външна политика, политика за сигурност и отбрана, заложени в договорите, но все още действа междуправителствения правителствения подход. Дъблин и Шенген не представлява добра основа за съвместни действия. Не говорихме за противодействието на тероризма, как може да се допусне това, че терористи се движат свободно между Унгария, Белгия, Франция, могат да си купуват оръжие, без въобще да може някой да ги спре. Затова мисля, че ние тук и, и ние, и вие трябва да държим на това държавите членки да поемат и своите задължения. А, имаше създаден фонд а, специално за оказване на помощ на Турция за справяне с беженската криза. А, държавите членки да е, въобще внесли са нещо в този фонд. Темата за солидарността също беше засегната. Исландия е изпълнила всичките си а, задължения. Те приеха всички, а, не, а, те приеха всичките бежанци, които трябваше да приемат а, в а, Естония, а, но пък а, някои от тях не искат да останат там. А, въпросът а, свързан с, с използването на средствата средствата идват от ГД Девко и Е, ораторът е прекъснат. Трябва да... Много партньори са обхванати с други думи. Квотите по плащанията за 2015 обаче е, не бяха изпълнени. Тези въпроси остават висящи и за напред и се надявам, че ще се занимаем с тях. Господин комисарио, благодаря ви за участието в нашата дискусия. Опасявам, че ще трябва отново да се видим, защото всички са заинтересовани, както и нашите граждани в всички държави и членки. Нека да продължим да работим в областта на солидарността. Всички се присъединяваме към вас Желаем ви много успех. Благодаря ви за това, че участвахте в нашата дискусия и за това, че отговорихте на нашите въпроси. Обещавам ви, че следващата година ще се видим със сигурност. Да се надяваме при други условия, когато ситуацията е малко по-спокойна. Преминаваме към следващата точка. Европейската сметна палата, годишна работна програма за 2017 година. Искам да ви информирам, че ще а, прекратя заседанието, ако а, не стане по-топло в залата. Тук направо замръзваме. А, да, обявявам следващата точка от дневния ред, но ако не се подобри температурата в залата, може би ще прекратя заседанието.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 Добре е дошъл на председателят на Европейската сметна палата, господин Клаус Хайнер Лене. Той ще ни представи годишната работна програма за 2017 година. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Ще съм кратък. Разполагате с съответния документ, с нашите приоритети, свързани с 2017 година. Няма да навлизам в подробности, ще кажа само някои общи неща. Знаете, че ние сами избираме нашите методи и начини на проверка, но това изисква голяма отговорност и прилежност, тъй като има стотици теми, които а, са на разположение и сме изправени пред нелесен избор. Извършваме анализ на риска, и ем, на годишна база. Поддържаме диалог с нашите партньори, особено с Европейския парламент, парламент. Резултатът на този процес ще ви представя днес. Определихме приоритетни теми, по които ще изготвим доклади следващата година, ще започнем нови проверки. Като цяло планираме 50 специални доклада, с които да започнем. Ще дам примери по някои от основните теми. В областта на енергетиката и а, климата ще представим а, преглед на ландшафта, като ще засегнем фотоволтаичните техники и вятърните турбини. Друга важна тема е свързана с вътрешния пазар и ще има доклад по темата за митническата администрация и свободното движение на стоки. На следващо място, финансовото економическо управление. По тази тема ще бъде изготвен доклад за макроекономическите дисбаланси и ще има проверка за, свързана с единия механизъм за оздравяване на банките. На следващо място, друг приоритет за економическия растеж и заетостта чрез, инвестици... чрез инвестиции, като ще изготвим доклад за безработицата сред младежите и а, проверка по ЕФСИ. Друга тема за миграцията, и интеграцията и европейската сигурност. Преди малко обсъжда тази тема. Ще изготвим а, доклад на тема горещи точки, за, бе, свързани с бежанците. Ще има одит, свързан с средствата по хизионните фондове, отредени за интеграцията на мигрантите. Освен това, ще има и преглед на, европейск... на Европейският съд на като ще се преразгледа и а, политиката на Европейския съюз, свързан с а, а, а сградния фонд. Около 60% от а, предложенията, които са ни дадени от комисията, са, поети в, са прияти в годишната ни програма. Приоритетна задача през 2017 ще бъде реформата и на ам, регламента за длъжните лица на Европейския съюз, както и сътрудничеството с ОЛАВ. Дошло е времето да се занимаем и с ам, всички тези проблеми. Съда на Европейския съюз също играе своята важна роля. Много от проверките са свързани с предложения и от тази комисия, от други комисии на Европейския парламент. Има и други ам, подробности, които са в работната програма, която ви е представена. Освен това, ам, ще ще а, е, има и годишен доклад, свързани с декларацията за достоверност, като може да има и а, е, провеждането на спешни а, е, проверки. Правили сме го тази година, ще го правим и следващата година. Системата свързана с изготвянето на годишния доклад ще се извърши на вътрешно ниво, ще си поставим различни приоритети, неща, които не са толкова спешни, ще бъдат изтласкани назад. Освен това искам да кажа, че а, миналата година е последната от а, нашата а, многогодишна стратегия. Планираме с комисията КОНТ и с други комисии в началото на 2017 да проведем консултации. Планираме стратегията да бъде приета през 2017 в началото и да я представим през есента на 2017 най-късно. Ако имате някакви въпроси, съм готов да им, отговаря, да им говоря. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин председателю. Както се вижда, днес празнуваме и Коледа и а, Великден наведнъж, защото а, тук говорим за теми, които а, искаме да бъдат а, засегнати от а, много време и за това съм ви много благодарна относно регламента за длъжностите лица. А, той е много важен. има проблеми с А, възнагражденията. Така или иначе, въпросите са много важни. Въпросът, свързан с Олаф, също е много важен за нас. Нещата не функционират както трябва и за нас е важно да се извърши одит и на Съда на Европейския съюз а, искаме да се затворят всякакви. А, да се запълнят всякакви пробони, които съществуват. Вчера беше представено едно изследване за финансиране на НПО и стана ясно, че значителни суми се предоставят на НПО без да е ясно какво се случва с тях. Няма ясна дефиниция за НПО и дали Сметната палата ще има време да разгледа и този въпрос, да се види какво се случва с тези средства, които се предоставят на НПО и какви са резултатите постигнати с тези средства. Доста малко неща са неясни. Колегата Либератски е следващият.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 това, което най-ни вълнува е, е освобождаването от отговорност на, от, <clears throat> на, на, Евро, на съвета на министрите. Възможно ли е тази институция да излиза извън рамката на контрола? Другото, което искам да засегна с неправителствените организации, които бяха споменати от председателката. Да. От гледна точка на <clears throat> прозрачността на тяхното финансиране. Трябва да се реагира по този въпрос Благодаря за извършената работа. Уверявам, че ще продължим с нашата. Yeah, Нямам други въпроси, затова ви давам думата. Благодаря ви за зададените въпроси. По въпросите свързани с НПО, ние изготвяме доклади за постигнатите резултати. Сметната палата извършва проверка и в момента свързана с НПО аз съм работил в миналото а, във връзка с проверки за помощта за развитие и тогава изготвих доклад на тема а, противодействие на а, мъченията по а, света. И а, с времето се създаде една обща представа за това как а, се а, отпускат средствата на НПО. И сега, след като вие изрично отправяте искане към нас по тази тема, ще видим какво можем да направим. Темата е толкова всеобхватна, че едва ли ще може да бъде включена в един доклад, а може би и да се включи в един ам, общ преглед на ситуацията. Но колегите все пак трябва да могат независимо да взимат своите решения. Господин Либератски каза нещо, а, което беше свързано с. Ам, годишния доклад за проверките. Всички институции подлежат на такива проверки. Понякога те са свързани с съвета, понякога с парламента. Понякога проверяваме и дейността на съвета. Процедурата свързана с освобождаването отговорност. Знам какви са проблемите между парламента и съвета, обаче Сметната палата нищо не може да направи. Парламент трябва да се справи и сам в отношенията си. Да се справи и сам, когато има проблем с другите институции. Съветът за нас е като другите институции, що се отнася до проверките относно прозрачността. Това е една тема, която се засяга в рамките на ЕФСИ. Беше споменато и становището по МФР. Ясно искам да заявя, че според нас може да се прави разбиране към създаването на новите финансови инструменти, но бюджетната структура на Европейския съюз е доста негъвкава и е трудно да се следи за цялостна прозрачност. По, по време на дискусиите за бъдещите МФР трябва да се засегне и този въпрос. В рамките на нашето становище за сночния преглед посочихме и този въпрос и а, в бъдещето Сметната палата ще трябва да се занимава с финансовите е, инструменти и ще трябва да посочва тези проблеми. Госпожа Иванова се е, занима с много централни теми в е, Люксембург. Ние можем да посочим какъв е проблема, че има нужда от прозрачност но в крайна сметка комисията, парламента и съвета като законодатели могат да вземат окончателното решение и могат да се погрижат за установяване на прозрачност в МФР също могат да се обсъдят, да се предвидят структури, които да са по-прозрачни, да има така, че да няма ам, нужда от альтернативни а, финансови инструменти. Благодаря ви. Благодаря. Въпросът свързан с прозрачността. Е, премахването на проблеми, свързани с отчетността. Това е нещо много важно. Очакваме. Е, да се обърне внимание и на този проблем. Ако няма ако има пропуски в отчетността, това се отразява и на прозрачността, стига се до скандали, които уронват престижа на Европейския съюз. Искам да ви благодаря за а, гостоприемството ви по време на нашата среща в Люксембург. А, Срещата ни беше много плодотворна. Благодаря ви а, за вашето сътрудничество. Няма повече а, оратори, които искат да, да вземат думата. А, госпожа Ела Сендър все пак иска да каже нещо. Е, Извинявайте, госпожо председател, само една минута, ако разрешите. искам да се присъединя към поздравлението от името на нашата политическа група. Оценяваме високо откровения диалог с Сметната палата. Искам да уверя господин Лена, че ако възникнат конфликти на интереси. Очакваме от сметната палата гаранция, гаранции, <clears throat> че няма да има проблеми. Това беше малко малката подробност, която иска да подчертая. Благодаря. Yes, thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че закъснях. И от името на групата НЕП искам да поздравя нашия гост по повод годишната програма за работа. Някои хора а, се чудят защо е толкова голям брой на специалните доклади. Аз мятам, че проблемът не е в големия брой, а по-скоро важното е, че в <laughs> съдържанието на тези доклади има полезна информация. В НП се отнасяме с, реализъм, като същевременно имаме големи очаквания към Сметната палата. Благодаря. Благодаря, колеги, благодаря за въпросите. Благодаря и за поздравленията във връзка с въпроса на госпожа Алесенде. Това беше нещо, което леко засегнахме на съвместното заседание в Люксембург. Тук трябва да останем в постоянен диалог, за да няма <clears throat> недоразумения. А във връзка с специалните доклади, средно годишно през последните години на подготвяме някъде между 25 и 40 специални доклади. Всъщност това не е кой знае какъв брой в сравнение с това, което правят националните сметни палати. Не забравяйте, че специалните доклади са насочени към заинтересованите страни защото там са обхванати въпроси, които не касаят единствено специалистите по бюджета. Има и теми свързани с законодателството. От общо 40 доклада ако разделя броят на комисиите, се получава някъде около доклада, доклад и половина. Така че не, мисля, че трябва да се безпокоите. Този брой не е прекалено голям. От гледна точка на вътрешната реформа и цялостната ни стратегия трябва да насочим усилията си към по-бързи специализирани одити и то своевременно, без технически забавяния. През февруари следващата година ще присъствам на заседанието на съвета на председателите, за да видят техните искания и след това ще ги взема предвид, като подготвяме програмата си за 2018 година. Евентуално ще приемем някои от предложенията, които бяха споменати. Все пак до момента, в който излезем с резултати. Не всички депутати ще бъдат в парламента, затова трябва да намерим малко по-бърз начин за изпълнение на вашите искания и за това как да постигнем съответните цели в рамките на 13 месеца след възлагане на задачата в момента този интервал е някъде между 16 и 17 месеца. Това е нещо, по което се работи, но да, тези срокове са записани в финансовите регламенти. Благодаря. Благодаря, благодаря ви, че се застъпвате пред нас за тези теми. И най-добрата информация не е от полза, когато идва прекалено късно. За нас е важно да съпровождате законодателния процес, да важни са и предложенията за изменения от към комисията. един ден, в който всичко е направено на време, е един добър ден. Трябва нещата да се хващат от самото начало. Много неща могат а, да а, бъдат а, положително повлияни, ако се хванат още в началото. Благодаря ви много. Желая ви Весела коледа още от сега. Колегата Иванова е тук сред нас, за да ни представи специалния доклад, свързан с образованието и финансовите инструменти. Благодаря ви. И така преминаваме към десета точка от дневния ред, свързан с специалния доклад на Европейската сметна палата цели на ЕС в областта на образованието.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 Докладчикът също е тук, но няма да му даваме думата, така че вие получавате думата. Благодаря. За мен е удоволствие да присъствам на заседанието на комисията. Благодаря на комисията за гъвкавата програма, която даде възможност да включим и моя доклад. Целите в образованието и измерването на ефективността на бюджета – благодаря на документите, които бяха подготвени от господин докладчика. Защо решихме и как решихме да извършим този одит в Сметната палата. Нашата цел е да дадем информация за достъпа до образование в Европейския съюз Всъщност държавите членки имат пълна изключителна компетентност върху сферата образование. От гледна точка на данните в Евростат, националните вноски за процента за образование бяха 320 милиона евро. Милиарда евро. за програмата 2007-2013 имаше 37 милиарда, а пък до 20, та година сумата е 27 милиона. Насочихме се към тези цели, които се финансират от европейски средства. И това <clears throat> са целите посочени в образование обучение, стратегията до 2020 година. Нашата основна цел беше да проверим дали европейското финансиране допринася за постигането на целите в сферата на образованието. Разгледахме дали тези цели са включени в съответни проекти и как и доколко Комисията е помогнала на държавите членки за изработване на националните програми 2014-2020 година. В нашия одит разгледахме 37 оперативни програми периода 2007-2013 за 15 държави членки, което представлява някъде 83% от разпределението бюджетните средства за образованието. Освен това, разгледахме 8 споразумения за партньорство в 5 държави членки Германия, Франция, Италия, Португалия и Румъния. Три проекта на периода 2007-2013 година. Общия брой на проектите беше 15. Всъщност тези проекти бяха предложени от държавите членки като най-добра практика. Цялостното им заключение е, че целите на Европейския съюз са, <clears throat> са адекватно отразени в образователните програми. Имаше някои недостатъци, свързани с ефективността и изпълнението. Целите са отразени в цялостните национални програми. Използването на показателите и сървите да, стойности не винаги е било ефективно. Всъщност, резултатите, ефективността беше, беше трудно да бъде оценена за а, програмите 2014-2020 година. Установихме известни подобрения в сравнение с миналата година период. Комисията усили подкрепа за държавите членки и за оперативните програми и логиката на елементите в тях е по-ясна и по-проста. Има подобрение в показателите за ефективност. Засягахме известни трудности във връзката между образователните мерки и заетостта. В заключение предлагаме четири заключения. Комисията да помисли за показатели за ефективност и резултати. Там, когато се искат промени в програмите от държави членки, от комисията поискахме да се потърси ясна връзка между инвестиционния приоритет и крайният резултат. Като искат от държавите членки обяснения за разпределението на средствата, след това трябва да има ясна връзка между избраните проекти и постигането на европейските цели. И това ще стане възможно, ако се въведат конкретни показатели за резултати. Надяваме се, че тези заключения и препоръки ще бъдат полезни за вас и за комисията, за да се подобри управлението на средствата. Очакваме интересна дискусия. Благодаря, че включихте моя доклад в програмата. Благодаря ви. Сега и докладчикът има думата Дерек. Yeah, uh, yeah, uh, you, uh, got... Благодаря, госпожо председател. Съвсем на време успях да стигна за заседанието. Тичах по коридора максимално бързо, за да мога да стигна на време. Радвам се, че Днес присъстват представители на Сметната палата. Благодаря на госпожа Иванова. Първоначално смятах, че темата е малко необичайна, защото образованието е компетентност на държавите членки и одитът би бил доста труден. Но както се казва в този одит, до 2020 година <clears throat> са въведени някои показатели за резултатите и ефективността. От гледна точка на констатациите съм съгласен с това, което пише Сметната палата. Както и в други случаи, можем да кажем, че има известно напредък, но много трудно се установява връзката между европейското финансиране и конкретните цели, които са постигнати по оперативните програми. Затова си мисля за ефекта от европейското финансиране сред младите хора, сред по-възрастните и сред жените. Добре е да помислим за връзката между Европейския социален фонд и съответните подобрения в програмата. Докладът като цяло е добър, не е няма, в него няма противоречие. Има съответни коментари, което е да се подобри управлението на ефективността с съответните <clears throat> условия, последващи условия, като целта е да се въведат адекватни показатели. Най-важното според мен е да се подчертае значението на управлението от гледна точка на резултатите за периода до 2020 година, като се намали броят на децата, които напускат училище по-рано. Има някои неща, които могат да бъдат измерени. И добре е в бъдеще да потърсим връзката между парите от Европейския социален фонд и резултатите в тази сфера. Die Kollegin Labajova, bitte. Hmm. Thank you very much, Madam Chair. Um, uh, dear, uh, dear Ileana and dear colleagues, first of all, thank you. Благодаря, колеги, благодаря за доклада. Мисля, че тук показахме това, за което говорихме с председателя на палатата. Всъщност, това е един специален доклад, с резултати, ориентиран към бъдещето на Европа. Става дума за младите хора. Днес ще представя един доклад за Италия, за Калабрия, за фактическото положение там. Интересно е, че тук се вижда синергия между Европейския социален фонд, и гаранцията за младеща. В сферата на образованието мисля, че има още една тема, <clears throat> която трябва да вземем предвид. Синергията между различните програми Европейския социален фонд, инициативата за заетост. Харесват ми препоръките в този доклад. Те ще ни помогнат за една по-добра стратегия. В момента дейността се управлява чрез различни оперативни програми, национални органи за управление и регионални органи за управление, което е сложно. Много е важно да ориентираме образованието към потребностите за заетост. И да видим как да се помогне на младите хора да намерят работа. Ако потърсим синергия между програмите, ще има и по-добри резултати. Така че искам да попитам Сметната палата дали има възможност да се зали сили връзката между финансирането и образованието и след това между образованието и заедостта и връзката евентуално с инициативата за младите хора за заетост на завършилите средно образование. Има ли друг въпрос? Слабости в сферата на мониторинга? Какво трябва да се направи за подобряване на тази част от вас и от нас, за да знаем какви са показателите? Благодаря за отличната работа. Благодаря и на Дерек за отличния текст на доклада. Няма други колеги, които искат да вземат думата. Сега комисията, госпожа Зукова Тошева има думата от ГЕДИ заетост. Образование. Uh, Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства доклада на Сметната палата за връзката с образованието. Образованието и финансирането от Европейския съюз. Отбелязахме си внимателно препоръките. Мисля, че препоръките на Сметната палата и на вашата комисия ще бъдат основа в програмирането до 2020 година. Искам да кажа, че много се радваме, че в този доклад се очертават ясните подобрения по отношение на, на целите за новия период до 2020 година и участието на Европейския социален фонд и акцента, който комисията поставя върху резултатите. Нашата цел е да се потърси по-ясна връзка между европейските цели и образователната дейност. Това ще бъде отразено в периода до 2020 година. Сегашната <clears throat> система за мониторинг следи всички общи показатели за резултати и първите данни вече са подадени към комисията. В доклада, който беше представен на комисията, през май 2016 година. Мисля, че в бъдеще ще има възможност да наблюдаваме и контролираме тези показатели чрез резюмета в докладите за изпълнение, които ще бъдат представени и на парламента за периода до 2020 година има едно задължение за докладване на показателите за ефективност, като същевременно целим подобряване на наблюдението и контрола на оперативната дейност. Ще съберем <clears throat> средносрочни и дългосрочни показатели за всички приоритети, така че ще имате повече информация за основни тенденции. А във връзка с засилване на връзката между образованието и заедостта, тези неща бяха заложени в периода на програмиране и ще наблюдаваме този период, тези данни в държавите членки. Ще помислим с специфични показатели за отделните инвестиционни приоритети. Същевременно трябва да има баланс между мониторинга и административното преме. Това са нашите основни насоки. Благодаря. Благодаря. Благодаря за становището на комисията, което не е обхвана зададените въпроси, но както и да е, госпожа Иванова има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите членове на комисията за прекрасните въпроси, които зададоха. Мисля, че най-важният въпрос бе поставен от докладчика за общата резултатност от средствата предоставени от Европейския социален фонд и той беше доразвит от госпожа Длабайова. Започвам с това, което каза обаче господин Вон. Наистина, видяхме, че има връзка между различните специални доклади, които сме направили за образованието, за микрофинансирането, за младежите – освен, че е, фонд, Европейският социален фонд е, е, по-добре управлява средствата си, в сравнение, например, с Европейския фонд за регионално развитие, много трудно е да намерите други репери за сравнение. Твърде ограничен е броят на показателите, по които може да се сравнява и с предходния програмен период. И това се отразява върху е, отчитането на резултатите. Те трудно могат да се измерят. Сега госпожа Длобайова запита за синергията между различните програми, финансирани от Европейския социален фонд. Изцяло съм съгласна с вас. Имаше първи доклад за младежката гаранция, имаше и друг доклад, по който господин Вон беше докладчик. Все сме стигали до извода, че тези мерки не са панацея. Те предлагат някакво облегчение на тази тежка унаследена ситуация с младежката безработица, но ние се нуждаем от общи мерки на много фронтове е, и в областта на образованието, и по отношение на пазара на труда и така нататък, за да решим този проблем. Как да бъде свързана стратегията за образование с преодоляването на безработицата. Имаме специален раздел в доклада за засилване на връзките между образование и заетост трябва да се предприемат повече мерки за преодоляване на недостатъчната квалификация, на разликата между квалификациите и уменията, които търси пазарът и квалификациите и уменията, които предлагат младите хора. Това може би ще бъде доразвито в доклада следващата година. По отношение на показателите за резултати, като се има предвид, че предишния програмен период е, е, не предлагаше достатъчна основа за сравнение, е, можем да кажем, че е редно да има показатели, които са наистина ориентирани към резултатите, към измерване на резултатите, защото до сега е, образователните инициативи се отчитат според броя на участниците. Какво означава брой на участниците? Брой на участниците е броят на хората, които са се регистрирали като присъстващи на определена проява. Обаче няма мярка за уменията, които те са придобили чрез тази проява или за резултата, до който са стигнали на пазара на труда, след като са участвали в нея. Същевременно не бива да предоварваме отчитащите се организации с повече и повече показатели, тъй като е, ние се стремим към упростяване в работата по проектите. Има противоречие между това да измисляме все нови и нови показатели за отчитане и е, стремежа да упростим административните изисквания по проектите. Трябва да има баланс, иначе просто ще убием желанието на хората да участват в такива проекти. Е, но съм съгласна за, с вашата констатация за необходимостта от синергия и мисля, че в е, предстоящите за обнародване доклади за младежката гаранция тази връзка също ще бъде засегната. Благодаря ви. И така, приключваме с тази точка от дневния, род, на дневния ред. Наистина ще съм благодарна на комисията, ако отговаря на въпросите на колегите. Очаквах наистина да отговорите на тези въпроси и сега преминаваме към 11-та точка финансови, за финансовите инструменти става въпрос. Полки от програмния период 2017 до 2013. Госпожа Иванова е докладчик от името на Сметната палата. От наша страна е колегата Вали. Госпожа Иванова, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Отново е удоволствие за мен да ви запозная с този особен доклад, като се има предвид значението на темата. Председателят на Сметната палата Ленев речта се миналата седмица каза, че имахме конференция за финансовите инструменти, организирана в Люксембург. Вие, госпожо председател, също присъствахте там. Искам да поздравя особено докладчика господин Вали за детайлния работен документ, изготвен от него по темата. Как бе решено да бъде изготвен този специален доклад. В момент на бюджетни ограничения е, има непрекъснат натиск е, с все по-малко средства в европейския бюджет е, да се постига все повече и финансовите инструменти е, са един от е, методите да се допълни отпускането на безвъзмезна помощ. Е, Займите, участието в собствения капитал са средства, които подлежат на връщане. Докато тук през периода 2007-2013 година имаме е, значително увеличение на финансовите инструменти и става дума за 1125 финансови инструменти, е, използвани от 25 държави членки от общо 28, на обща стойност 14 милиарда евро е, към е, края на 2014 година. През 2006 година само 1,3 милиарда е стойността на финансовите инструменти е, инструменти през периода 2009 е, до 2006 година и 0,6 милиарда в периода 1994 до 1999 година. Така че има много рязко увеличаване на използването на финансовите инструменти. Освен тези е, средства, които споменах, още 5,5 милиарда е, евро бяха заделени за периода 2007-2013 година за е, централно управляваните от комисията финансови инструменти, които се използват е, за изпълнение на цели на държавите членки. Какви са възможностите на финансовите инструменти, чрез тях да се мобилизират обществени средства, да се мобилизира частен капитал? и е, разбира се е, да се използват е, средствата нееднократно, тъй като те имат револвиращ характер. Целта на доклада е да се направи преценка дали използването на финансовите инструменти е ефикасен механизъм за изпълнение на бюджета на Европейския съюз през отчетния период 2007-2013 година и дали съществуващата уредба е годна да се справи с съществуващите рискове и слабости. А, ние се занимахме с регионалната, социалната, транспортната, енергийната политика, а, като сфери, в които се използват финансовите инструменти през периода, който разглеждаме. Одитът включваше последващите а, прегледи на 45 финансови инструменти и 54 инструменти и техните резултати от 2012 година на сетне. 85 управляващи органи, занимаващи се с изпълнението на изискванията по финансовите инструменти, бяха проверени. Ако мога да обобщя, при тези прегледи установихме 4 основни недостатъци, които ограничават ефективността на финансовите инструменти като механизъм за изпълнение на бюджета през програмния период 2007-2013 година. Първо, е, раздуването. Е, голяма част от инструментите са свръхмащабни, е, като към края на 2014 година разплатените средства средно бяха 57% ангажиментите на държавите членки, разбира се, до голяма степен са били предпоставка за това първоначално да се планира доста раздут бюджет. И след публикуването на специалния доклад виждаме едно подобряване на разплащанията. Е, вече са 75% разплатените средства към края на 2015 година, но въпреки това е, за нас е, този аспект остава сериозен проблем на изпълнението на работата по финансовите инструменти. Също така, както споделено както и инструментите, така е, е, на централно управление, така и инструментите, които се управляват децентрализирано, не постигат успех в е, привличането и мобилизирането на частен капитал. Няма голям успех използването на револвиращия характер на инструментите. И последно, но само като място, а не и по значение, е съображението, че е, понякога има е, неефективно разходване или прекалено е, големи такси се събират в сравнение с проектите, които се управляват от частни субекти или от, се управляват централно. В сравнение с предходния програмен период е натрупан доста опит и някои от недостатъците в предходния период са отстранени, но остават проблеми за решаване. Затова сме направили 12 препоръки, по отношение на тези четири е, основни проблема. С, с, уразмеряването на финансовия инструмент е, е, с е, нуждите на пазара, револвиращия характер, е, рентабилността е, на проектите. Надяваме се, че чрез изпълнението на тези препоръки е, инструментите ще могат да функционират по-добре в бъдеще. Има и други доклади, които се правят по темата. Очаквам дискусията с интерес. Благодаря ви. Много е интересен този доклад, много подробен. Поздравления. С голям интерес ам, слушах това, което казахте. Много от това, което беше казано в началото, беше свързано с пробойните в системата. И наистина човек е огорчен, когато се окаже, че е прав. Докладчика господин Вали, моля имате думата. Си, е, грация, президент. Ринграцио. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря на Сметната палата и на госпожа Иванова за прекрасната работа с огромно значение за нашата дейност като парламентаристи. Както каза и госпожа председателят, голяма част от темите засегнати в доклада са теми, по които ние сме водили разисквания в миналото. Има извършвани и минали оценки, така че наистина докладът е много полезен за това да се проследи използването на финансовите инструменти във времето. Като цяло, има някои теми, за които се нуждаем от повече разяснение – и то като се има предвид, че финансовите инструменти принципно се управляват централизирано. Първоначалните надежди за привличане на частен капитал не се оправдаха. И е, това е, доведе до е, проблеми и в отчитането и в ангажирането на средства. Опитвахме се да изведем на преден план този револвиращ характер на инструментите. В доклада се подчертава, че са доста високи разходите за управление при Европейската комисия в сравнение с ползите, които се извличат от изпълнението на финансовите инструменти. И това въжи както когато се привлича частния сектор, така и а, когато се извършва децентрализирано управление. Всъщност, разходите а, за управление в обществения сектор не могат да бъдат по-високи, отколкото когато се извършва управление чрез частния сектор. Искам да знам защо в много случаи частния сектор се умява по-ефикасно да управлява средствата. В много случаи бюджетите се опразват буквално от средствата, които се отделят за управление и то на обществено ниво. Тук е необходима много сериозна оценка. В около половината от изследваните случаи пазарните изисквания са надценени. Това са някои от е, проблемите, върху които е обърнал специфично внимание, е обърнала специфично внимание Сметната палата. Сега ще се спра на няколкото аспекта, отразени в доклада, те са с огромно значение, като се има предвид, че държавите членки всъщност е, поемат е, по-голям риск, въпреки участието на частния сектор в тези инструменти. Децентрализираното управление на тези инструменти не ни позволи да мобилизираме достатъчен частен капитал. В е, период на економическа криза търсенето е ниско. И инвеститорите всъщност не застанаха с парите си за тези схеми. Ако не намерим начин да стимулираме търсенето в този е, възлов за Европа исторически момент, ще ни е много трудно да си върнем доверието на инвеститорите. Въпреки, че климатът, който съществува и ролята на Европейската Централна банка, помагат на економиката, това не са мерки, които ще имат дългосрочно действие. Затова смятам, че трябва да използваме тази възможност да обърнем внимание на някои от структурните проблеми, от които страда еврозоната а и Европейският съюз. И именно финансовите инструменти трябва да ни помогнат да стимулираме економиката и да стимулираме възвръщането на доверието на пазарните оператори. Е, разходите за инструментите и тяхното използване всъщност са доста високи. Това е нещо, което не бива да забравяме в нито един момент. Също така има а, една цяла поредица от а, данъчни постановления, tax rulings. А, това трябва да се избягва в бъдеще. Аз съм докладчик в сянка по тази тема в економическата комисия и днес след обед ще разискваме проблема, защото ние и там го идентифицирахме. Затова много внимателно трябва да анализираме тези въпроси във всички компетентни комисии на Европейския парламент, като след това изградим обща позиция, за да не допускаме за обикаляне на данъчните закони, защото изглежда данъчното укривателство е широко разпространено там, където се използват финансови инструменти на Европейския съюз. Това въжи както за контекста на структурните фондове, така и за средствата отпуснати от Европейската инвестиционна банка. Е, държавите членки е, могат да замразяват част от е, средствата в банки или при финансови посредници. Комисията би трябвало да помисли тук за това достатъчни ли са правилата и да ни даде някакви разяснения. Също така трябва да извършваме оценка на резултатите, не само след тяхното настъпване, но и предварително. Голяма част от финансовите инструменти са всъщност е, с изваредно голям мащаб. Необходима е по-точна предварителна оценка на нуждите, които ще бъдат удовлетворени чрез използването на финансовия инструмент. В е, някои случаи е, тази предварителна преценка се прави само от Европейската комисия, в друг случай тя се прави от е, други субекти, но недостатъчно независими. И за това е необходимо да има по-точна оценка, особено когато има публична гаранция. Всъщност структурни проекти е, са били финансирани а, е, така, че е, няма никаква възвръщаемост съответната инвестиция, а първоначалната оценка не е била достатъчно независима. Това създава рискове за системата като цяло. Тя би трябвало да бъде по-прозрачна и да има по-точно отчитане. И освен това, в настоящия кризисен период има една много силно изразена тенденция загубите в обществото да се социализират, т.е. да се поемат от цялото общество, а печалбите да се приватизират, т.е. те да влизат в джобовете на малко индивиди. Това е проблем, с който сме добре запознати в Италия, той съществува и в Испания. Имам въпроси към комисията. Първо. Интермедиари финансиарни. Има ли оценка на средствата, които са замразени в банките за периода 2007-2013 година? Има ли загуби? И какви практически мерки планира да предприеме комисията, за да не се повтори това? Европейската и инвестиционна банка носи основната отговорност за тези инструменти и тяхното използване? Как се отчита тя пред Европейската комисия и как се осигурява прозрачност на това, което става за европейските граждани? Какви данни се използват при отчитането и при оценката? Може ли комисията да направи допълнителна оценка на начина, по който извършва последващата преценка на полезността на средствата и на резултатите? от тяхното използване. Планът Юнкер цели стимулиране на европейската економика чрез тези финансови инструменти, но ние всъщност не знаем каква е тяхната ефективност. И това до някъде е, се дължи на липсата на годна предварителна оценка преди да се предоставят средствата. Да, трябва да дадем стимули на европейската економика, за да си върне тя растежа. Но за тази цел е необходимо да стимулираме, както казах, търсенето. Ако не стимулираме търсенето, доверието на инвеститорите ще продължава да отсъства. Всеки, който иска да инвестира, при тези обстоятелства е реално застрашен от несъстоятелност. На пръв поглед в економиката има стабилност, но еврото в сравнение с курса си от преди няколко месеца е подценено. Подценяването на еврото и ниските цени на суровините в своето съчетание представляват изкуствени стимули за привиден економически растеж. И за това в недалечно бъдеще отново ще изникнат структурни економически проблеми. Един от начините е да използваме публични средства за стимулиране на економиката. Според мен това е един от най-добрите начини да стимулираме инвеститорите, да ги накараме да повярват в нашата политика. И само чрез тяхното съдействие ще можем да избегнем повторението на кризата в едните месеци и години. Бих желал да чуя отговори от страна на комисията на тези въпроси. Може би да чуем какво може да каже комисията. Господин Мартин, имате думата. Much, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да изложа позицията на комисията по доклада на Сметната палата. От страна на комисията споделяме вашата гледна точка, че докладът е много важен и много навременен, като се има предвид засиленото използването на финансовите инструменти, предвид ползите, които могат да се извлекат от европейския бюджет, така че се движим в правилната рамка. Този доклад е възможност да се провери дали сме си направили полуки за периода 2007-2013 и дали това е отразено в следващия период от 2014 нататък. Госпожа Иванова справо посочва, че има увеличение, но това трябва да бъде разгледано в общ контекст до 2020 година. Европейските структурни фондове, както и тези за инвестиции, са, са финансирани ем, а, не е изцяло. 90% е финансирано от тях, 10% е финансирано от грантове. Има а, общи области, а, в които са открити слабости за периода до 2013 година. А, госпожа Иванова каза, че отправната точка за сметната палата е била 2014 година, сега има и данни от края на 2015 година. За фондовете за кохезионната политика вече и се извършва оценка възоснова на документите, които са предоставени от държавите членки. Има и такива, които ще се предоставят до март следващата година. И след това можем да видим каква е цялостната картина. Но до края на 2014 можем да кажем, че картината беше доста разнородна. Някои държави членки се справили добре, други не е толкова, що се отнася до използването на финансовите инструменти осредените столици не изглеждат толкова добри, защото има големи различия. Има 6 държави членки, които изоставаха през 2015, но след това виждаме голямо ускоряване, свързано с плащанията от фондовете за крайните бенефициери. има тенденция към ускоряване на скоростта и до края на тази година се надяваме да приключим с плащанията към крайните бенефициери. Тази тенденция е положителна, оптимистично сме настроени и а, голяма част от а, финансовите инструменти са постигнали успех, като е платен на всеки един от двама бенефициери, които ам, ам, са били включени в схемата за финансиране по рискови инструменти. Понякога има погрешни стимули, които се предоставят. Понякога има предварителни плащания по някои фондове и стимулите са несъразмерни. През 2, за период 2014-2020 са предвидени мерки в тази насока, що се отнася до изискванията и предварителната оценка, за да се оцени точно какъв е удачният размер за инструмент, свързан с инструментите. Има и а, определени траншове, т.е. не може да се платят 100% наведнъж първо трябва да има плащания, които да постъпват към фонда и след това от фонда към крайния бенефициер. Вместо замразяване, ние използваме терминът застопоряване на финансовите инструменти. И така, нека да премина към следващия въпрос, който е свързан с участието на частен капитал. Ам, ефекта на лоста се използва много често при финансовите инструменти и а, ние смятаме, че има основания за това, но има затруднения – а именно за периода 2007-2013 не е имало задължение за държавите членки да докладват за, частни, за частния капитал, който е бил привлечен и използван за целите на фонда за кохезията, но за следващия период от 2020 година ние ам, ще предоставяме цялостно докладване по въпроса както и Сметната палатата, така и ние ще се застъпим и за доброволното докладване, така че да получим цялостна картина за ситуацията. Ливарич е важен, но той трябва да бъде свързан с целта. Има големи различия между различните продукти в различните области. Ще ви дам пример – има фонд за градско развитие за регион в Полша или, Полша или Варича е нисък, под две. Но от друга страна това е оправдано, защото говорим за инвестиции в социални а, дружества, където няма как се привлече голям част, големи, да се привлече крупен а, частен капитал. Има ливарич от различен вид, като този с свързан с инструментите, джерами и така нататък. Всичко е относително и зависи от самата цел. За периода 2014-2020 вече сме изготвили първия доклад, който а, беше изпратен вчера и на парламента. Това е знак, първият знак за по-доброто докладване и ще видим, разбира се, какви ще са ползите от ливарича, който се използва и от всички останали елементи. Относно револвиращия ефект на финансирането, за периода 2007 и 2013 имаше някои ограничения, които се опитваме да отстраним. Това участие, е свързано и с времето. Ам, когато са съставени инструментите, тогава имаше някои външни фактори, които влияеха на економическата ситуация. Стигна се до осложнения с, с времевата рамка и с насоките. Но тук всичко опира до продуктите. Не искате да отпускате краткосрочни заеми, за да постигате този револвиращ ефект – то говорим и за дяловия капитал, за рециклиране на дялов капитал и трябва да се види по какъв по какъв начин а, може да се отрази реалността. Друго нещо, което беше много интересно, в първия доклад за 2014-2020 има един инструмент, който вече има револвиращ ефект, който вече дава своите плодове. Това е само един случай, но това показва, че когато един инструмент е създаден бързо, предоставя съответен продукт, се стига до този револвиращ ефект и то мигновено. Разходите за управление, таксите за управление, ситуацията в края на 2014 е много различна в държавите членки и със сигурност, ако извършите изчисление, така както е направила Сметната палата, ще видите какви са разходите, за таксите и какви са сумите стигнали до крайните бенефициери. Ще видите, че ситуацията не е толкова добра. относно крайната ситуация, нещата са съвсем различни, защото тогава ние смятаме, че ще, ще имаме една много по-ясна картина за това какви средства са поступили от, фонд, от се са поступили във фонда и колко са изплатени от фонда. Разликата при последния анализ беше около 1%. Това е в унисон с прилагането на инструментите за споделеното управление. Това, което се опитваме да направим за периода 2014-2020 година е да а, използваме а, по по-удачни разпоредби, свързани с а, разходите за управление, като правим разлика между гаранциите, заемите, дяловия капитал и така нататък, като се опитваме а, да включим елемент, обвързан с разходите. Това е много важен фактор, Цялата сума за таксите трябва да се изплаща само когато има постигнати високи резултати. FC трябва да включи в себе си елемент, обвързан с резултатите, когато говорим за изплащане на тези такси за управление. Трябва да има връзка с качеството и с бързите а, резултати. Това, това е едно от основните постижения. Може би ще се спра на един от въпросите, повдигнати от господин Вали. Относно а, данъчното облагане. Това е нещо много важно. А, има бързо развитие, що се отнася до действията, които са предприяти от комисията, за да се разсеят безпокойствата. За периода 2007-2013 имаше малко доказателства за някакви сериозни проблеми, свързани с нередности при данъчното облагане, но а, сега е необходима по, а, по строга данъчна рамка, що се отнася и до ЕФСИ. Има специални разпоредби, които изискват от управителя на фонда да следва добри данъчни практики. Това сега е подсилено от предложението на комисията в рамките на предложението Омнибус. Бус за да се предвидят и мерки за предотвратяване на а, данъчни злоупотреби. Uh, Относно постигнатите резултати и как да се постави фокуса наистина върху постигането на целите. Предварителната оценка е от ключово значение, за да се гарантира, че няма да има някакви нара, че се използват а, удачните инструменти за съответния продукт и трябва да се гарантира, че няма да има ненужни стимули. Относно инфраструктурните проекти, няма нищо по-различно от една страна, в смисъл, че инфраструктурните проекти ще бъдат подкрепяни от финансови инструменти и механизма за предварителна оценка също ще се, ще се прилага а, има нужда от а, допълнителна проверка от а, страна на комисията, защото понякога се изисква модификация на програмата и това трябва да се провери. А, извън финансовите инструменти, това са основните проекти, които подлежат на по- строг контрол. Относно докладването, по EIP трябва да се прави разликата. трябва да се отразят инструментите, които се предоставят от ЕИБ и трябва комисията да предостави информация възоснова на данните, подавани от ЕИБ. Понякога ЕИБ участва в взаимното управление, когато предоставя средства на разположение и управителният орган трябва да получи надлежната информация от Б. Това, което се предлага в Омнибус, преди няколко седмици беше направено да се подобри докладването, като става по-ясно как точно се извършва споделеното управление. В контекста на ЕФСИ там става въпрос за нещо друго. ЕФСИ разполага свой собствен регламент. ЕИБ е директно а, отговорна и има изисквания, които се налагат от ЕИБ към комисията. И изпълнението на ЕФСИ се следи и от а, съвета и от парламента. Още нещо. Е, споделяме анализа направена от е, докладчика за използването на публични фондове за стимулиране на економиката и начинът по който европейския бюджет може да послужи като катализатор за частните инвестиции. Това е идеята, която е заложена в ЕФСИ, е, но освен това тук се взимат предвид и средствата по структурните и инвестиционните фондове и е важно да се види по какъв начин ЕСИФ и ЕФСИ могат да бъдат свързани по най-добрия начин, да се използват по най-добър начин, така че да се постигнат максимални ползи. Благодаря ви. Благодаря ви. Много добре, че и комисията взе отношение по въпроса. Колегата Елесендър има думата. Си, muchas gracias, президента. Си, eh, debo aclarar que hablo en nombre de mi colega, el señor Благодаря, госпожо председател. Говорят от името на колегата, който не можа да присъства. Благодаря на господин Вали и на госпожа Иванова за информацията. Това, което правим е много полезно. Може да се извлекат съответни изводи за начина по който се използват финансовите инструменти. За увеличаване на бюджета който, както знаем, е ограничен. Броят на финансовите инструменти се увеличи неимоверно и е много трудно за нас да разберем и да оценим ефекта от тяхното приложение. Съгласни сме с препоръките на господин Вали въпреки обясненията на комисията. Благодаря за тези обяснения. Имаме обаче доста съмнения. за сериозните суми, които се харчат за управлението. В сравнение с разходите за управление в частния сектор, защо е тази разлика. Може би защото европейският бюджет не е достатъчно гъвкав. Или пък защото хората, които управляват бюджета, са по-слабо подготвени от техните колеги в частния сектор. Така че непропорционалният дял за управление си остава проблем. И в крайна сметка това, което стига до бенефициерите е по-малко. Казахте 43%, а в други, по други финансови инструменти това, този процент е 60% добре е в регламента Омнибус да се опитаме да разсеем всички съмнения или да, пропуски, които водят до неплащане на данъци. Във връзка с мобилизацията на допълнителни средства, Виждам, че не успяваме да постигнем целта, която си поставихме. Струва ми се, че това, което постигаме с традиционните инструменти, е в някои случаи по-добро в сравнение с новите модерни финансови инструменти. Във връзка с възстановяванията в традиционните фондове знаем какви са механизмите за възстановяване на неправилно разходните средства по отношение на финансовите инструменти, след като парите са излезли от Европейската инвестиционна банка, можем да ги забравим. Ако се окаже, че проектът не върви както е планирано, може ли е, част от средствата да бъдат възстановени, особено когато се използват средства на Европейския съюз е, чрез финансови инструменти? И дали <clears throat> има някои случаи на злоупотреби? Виждам, че ще бъде поведена последващ одит което според мен е добре. А предварителната оценка е по-добре. А от гледна точка на средносрочният преглед, като имам предвид надеждите, които отдавахме на финансовите инструменти, сметахме, че те са нещо като панацея, която ще ни помогне да умножим на ограничените средства в нас, нашия бюджет. Дори когато разширяваме мандата на Европейския съюз. Виждам, че е, комисията е изправена пред е, затруднения да договори достатъчен бюджет за изпълнение на новите задачи. една страна се искат средства за нови задачи. Не бил да забравяме, че така подкопаваме основата на бюджета. Финансовите инструменти са добри за банките, но не решават проблема на място. You, be... Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, извинявам се, че не присъствах, когато Сметната палата представи програмата за 2017 година. Един въпрос е дали а, тя ще подготви един специален доклад за конфликт на интересите, по-специално за агенциите, които са пряко свързани с а, някои сектори, както беше през 2015 година. Мисля, че това е една добра практика, която трябва да продължи. На миналата година нямаше такъв доклад. Исках да кажа 2014 година. Искам да попитам за 2017 година. Ще има ли такъв доклад? Дали <clears throat> Сметната палата планира да анализира ефективността на, на, на средствата? Моника, ние обсъждаме специалните инструменти, казва председателка. Дали ще има такъв доклад през 2017 година? Да, те са тук, но може би ще отговоря. Извинявайте, че не присъствах. Погледнете документите на Сметната палата и ако не намерите това, за което питате, пишете писмо на председателя. Може би отговор са специални за конфликта на интереси. Мисля, че не можем да насъчим такива въпроси към госпожа Иванова. Мисля, че е най-подходящо да. Имам въпрос към господин Мартин. Мисли, си какво ли ще кажете. И аз а, така си помисля, че ще кажете, че при такива случаи в миналото сме се сблъсквали с проблеми, но ще запретнем ръкави и а, ще работим за това в бъдеще да няма такива проблеми, но се появяват може би други. Искам да знам от вас какво се случило, за да има толкова правни пропуски в разпоредбите, отнасящи до периода 2007-2013. Вие също сте видели, че има пропуски и ние го посочихме. Защо всички тези проблеми или поне част от тези проблеми не са предварително ам, решени, защо не са приприяти мерки предварително, за да се предотвратят тези проблеми. Със сигурност работите с много способни хора. Вие виждате нещата както и ние. Ако ние а, виждаме това, което не а, функционира добре, вие го виждате със сигурност, защото вие се занимавате с тези неща по цял ден. Защо не е направено нищо от самото начало? Ето имате думата, за да дадете отговор. Uh, Благодаря, госпожо председател. Нека да отговоря на другите въпроси. Извинявайте, ако оставям вашия въпрос за накрая. За разходите за управление и таксите за 2007-2013 2013 тези разходи бяха <clears throat> прекалено големи. Особено там, където имаше споделено управление. Ние не приемаме, че за сега има доказателства за това. Много е трудно да се правят действителни сравнения с нещата в частния сектор. Ако разгледате <clears throat> да, нещата е в нормалния случай в частният сектор. Обикновено там се вземат предвид неща, които не са взети предвид, когато се управляват нашите фондове. Прехвърлянето на лихвата, третирането на дивидендите, е начина по който реалистите се връщат на инвеститорите. И е трудно да сравняваме едни и същи неща. Ако погледнете периода 2007-2013, става дума за 4,7%. Това е общата, общият процент годишно. Според нас това не е чак толкова по-различно от положението в частния сектор като подготвихме предложението за 2014-2020 година, дискусия с експерти от Инвестиционната банка и Банката за възстановяване и развитие. Стана ясно, че не можем да работим извън пазара, защото няма да намери управител, който да поеме управлението на фонда ако не му се даде възможност да работи в една прията и установена рамка на пазара. Същевременно, тук става дума за обществени средства, на целта е максимална част от тях да стигне до крайният получател, а не да останат в финансовата институция. Следователно, има една система, която слага праг за максималната сума, която може да се плаща на управителите на фонда. Има и структура с, с стимули. А, да не се стигне до цялото плащане, ако не изпълнят някои критерии за ефективност, да естествено ще направят правим анализ с 2007-2013, след като приключим сметките. И така ще установим дали има нужда нещо да се вземе предвид за следващия период до 2020 година. Всъщност Сметната палата препоръчва това да се направи да вземем предвид ефективността до 2020 година. Ние всъщност комисията не приехме тази препоръка, защото смятахме, че то е преждевременно, защото нямаше достатъчно доказателство да знаем дали системата работи добре или не. Но с новите показатели ще знаем как работи работят нещата всяка година. От гледна точка на резултатите и управлението и средствата за управление. Пак стигам до въпроса за колко стига до крайният получател. Всичко, което се плаща в един фонд, в крайна сметка по принцип трябва да стигне до крайният е, получател. След приспадане на таксите и разходите за управление. В рамките на този таван, на който сме определи. Всъщност, ако не стигне до крайният реципиент, то е загубено за държавата членка, но се възстановява в европейския бюджет. По данъчните въпроси едва ли мога да добавя нещо. Да, има съгласие, че трябва да направим така, че финансовите инструменти с европейски средства, с средства на ЕС следва да бъдат проверявани много внимателно и да се провери дали няма отклонение от политиката срещу неплащане на данъци. Много е важно да се засилят съответните разпоредби в секторният регламент. Вашата комисия ще обсъди този регламент през следващите седмици. За ефекта на лоста Леварич. Мисля, че е рано да се каже, че не постигаме това, което очаквахме. Имат доста примери, където се получава доста съществен ефект на лоста. И ми се струва, че не можем да твърдим, че не получаваме достатъчен ефект на лоста, както при традиционните инструменти. Да, в зависимост от получателят винаги има по-добър ефект на лоста за гаранции в сравнение с заеми и кредити. Разбира се, че това ще бъде анализирано при приключването и съм уверен, че ще можем да <clears throat> докажем, че използването на такива инструменти през 2017-2014 година са постигнали своите резултати. Всъщност целта сега е да подобрим тези резултати до 2020 година. И всъщност това е един от факторите, за да видим как да Използваме това в Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да преодолеем недостига на инвестиции. И от гледна точка на револвирането, може би имаше доста ограничен брой средства по време на програмния период. И това може да се опише като до дългосрочната за възстановяването. Финансовите инструменти не са по-различни от другите финансови операции. Сметната палата разглежда тези инструменти и в кохезионната политика, както всички други финансови инструменти. И ако има проблеми, се въвеждат финансови корекции. Одитът на комисията е същия. Така че механизмите за възстановяване са както и при другите традиционните инструменти. Към въпроса на председателя, защо не сме направили нещо по-рано? Извлякохме своите изводи и полуки. Много неща бяха извършени по време на този период. Променихме основният регламент. Регламента за кохезионната политика въведохме някои нови разпоредби в регламента на комисията, за да се подобри рамката преди да се стигне до края на периода. Но всъщност това беше направено по средата на периода някои неща бяха закърпени, така да се каже. Трябва да бъдем малко балансирани от гледна точка на подробностите в рамката и да дадем малко по-голяма гъвкавост. Мисля, че подхода първоначално през 2007-2013 година беше да се погледнат принципите след това установихме, че при финансовите инструменти това не работи. има много несигурност от гледна точка на подробностите, а пък до 2020 година вече рамката е по-подробна за приложението на такива инструменти. И от тук идват някои оплаквания. Има призиви за опростяване. Опростяването а, се иска като гъвкавост, но според нас всички тези подробности трябва да са в регламента, за да има яснота и сигурност, което е предусловие за привличане на частни инвеститори, така че не е чак толкова зле, както беше през 2013 година. Коригирахме някои неща. Проведохме една рамка, чрез която държавите членки вече работят. Някъде около 10 милиарда се харчат чрез финансови инструменти. Може би има и допълнителни изводи, които трябва да бъдат направени. Добре е да разполагаме с обратна информация. Добре е също така и да има една система за докладване, която да даде възможност на председателката и на вашата комисия да управляват, да контролират този процес, както беше в доклада, който получихме вчера. Благодаря. Госпожа Иванова има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че имаше един въпрос поставен от господин Вали за частния сектор и неговата възможност да управлява фондовете по-ефикасно. Може би въпросът ви беше дали е обосновано да се сравняват в това отношение финансовите инструменти на Европейския съюз и частните инструменти. Вижте, те преследват различни цели. Е, инструментите на Европейския съюз са насочени към специфични е, сътресения на пазара или е, отрасли, където е по-трудно да се получи заемно финансиране или не са ниски, достатъчно ниски и привлекателни лихвените проценти за бенефициерите. В този смисъл ние не можем да се сравняваме с частния сектор. Мисля, че имахме същата дискусия и за микрофинансирането. Кое е по-добре да използваме финансови инструменти от частния сектор или грантово финансиране? Всяка от тези форми съществува на свое собствено основание и е насочена към конкретни пазарни нужди, които изискват съществуването на съответния финансов инструмент. Това мога да кажа. Всъщност не можем да сравняваме частни инструменти, с финансовите инструменти на Европейския съюз. Да, разбира се, че има разлики между тях, но това се дължи на различните пазарни потребности, към които те са ориентирани. Имаше един въпрос към палатата, госпожо председател, на който не мога да отговоря от госпожа Моника Макове и за това дали ще има в следващата година, предвидено ли е в работната програма на палатата да изготви специален доклад за конфликта на интереси? Не мога да отговоря на този въпрос. Следните са темите в нашата програма. Обзорен преглед на е, възможността на комисията да следи за изпълнението на законодателството, е, ОЛАФ, регламента за служителите и политика на европейските институции по отношение на придобиването от тях недвижими имоти. Това са специалните доклади за следващата година. Това мога да кажа аз. Благодаря ви още веднъж. Благодаря за прекрасните разяснения, които чухме на всички поставени въпроси. Това е специално благодарност към комисията. Мога само да кажа, че ние като проверители, като аудитори очакваме да видим дали това, което чухме, ще бъде приложено на практика в едния програмен период. Така че очакваме да го видим като резултат. Благодаря. Благодаря, колегата Вали. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на Сметната палата и на комисията за това, че дойдоха да разговарят с нас. Темата е от огромно значение за нас като членове на Комисията за бюджетен контрол. И това е така, тъй като има предстоящи проекти във връзка с финансовите инструменти и трябва да разговаряме на един език за тях. Благодаря ви още веднъж за днешния разговор. Надявам се, че ще имаме възможности и в бъдеще да дискутираме финансовите инструменти в по-технически, по-задълбочен план, като е, надградим работата, която палатата е свършила до момента. По този начин ще гарантираме, че гражданите на Европейския съюз е, да се уверят в реалната полза от тези финансови инструменти. Още веднъж ви благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Опасявам се, че отново ще трябва да се видим, защото темата ще ам, продължи да бъде актуална много неприятно да се работи тук в залата, доста е студено. А, освен с темите, които обсъждаме, имаме проблем и с ам, температурата в залата. Въобще не ме успокоява факта, че в цялата сграда е така студено. Ако работим при такива условия, всички ще се разболеем. А, днес а, от 3 часа продължаваме с а, изслушването на комисар.